Ladies, gentlemen, colleagues. Госпожи и господа, колеги, налага се да започнем. Закъсняваме вече с 10 минути. Нека сега открия това изслушване за ЕСЕ и Колумбия и търговското споразумение между тях. С нас ще бъде господин Карл Дегухт, комисар отговарящ по въпросите на търговията. Това споразумение бе подписано през март 2011 година и Всъщност съвета сега го обсъжда. През април се предвижда да бъдат положени окончателно подписите, след което Европейският парламент ще бъде сезиран, за да даде своето съгласие. Според Лисабонския договор това е необходимо преди да се пристъпи към ратификация на международни споразумения и спогодби между ЕСЕ и трета страна. Плановете са процедурата да приключи през тази есен. Започва процедурата в този парламент. Най-горещо приветствам с добре дошли нашите гости и по-специално вице-президентите на Колумбия и Перу, които също са с нас днес. Позволете сега да ви представя експертите. Първо, Адриан Ван Денховен, който е директор на отдела за международни връзки в Business Europe. Това всъщност е органът, който представлява европейските делови организации по света. Добре дошъл, Адриан, на заседанието на тази комисия. Едуардо Естевес е съветник на Конфедерацията на профсъюзите в Америките, наречена ТУКА и също така координатора за свободата на сдружаването и колективното договаряне на Международната организация на труда госпожа Думбия Хенри и накрая господин Дегухт, който е комисарият по въпросите на търговията. И приветствам Анхелино Гарсон, вице-президент на Колумбия. Добре дошли. И вице-президента Марисол Еспиноса, вице-президент на Перо, седнала тук от ляво. Заседанието ще бъде проведено според следните правила – Предвид ограниченото време, с което разполагаме за изслушването, както винаги се случва, предлагаме всички изказвания от залата да бъдат ограничени до 2-3 минути най-много. 2 или 3 минути. Тук сме дошли да изслушаме експертите, а не да си слушаме един друг. И за да структурираме а, ораторите, Предлагам на депутатите да вземат дума възможно най-бързо, предвид времето. И сега ще дам думата на ораторите, на докладчиците. Трима от тях ще разполагат с по 7 минути, което ще означава, че на шестата минута ще им дам знак, че имат една минута, ако оставя. Това въжи за господин Денховен, Естевес Мартин и представяря на МОД. С това ще приключим тяхните изказвания. След това имаме 10 минути. Комисията нека започваме. Давам думата на Адриан Фанденховен. Благодаря, вие сте първи. Благодаря, господин председателю. Почитаеми депутати, за мен е удоволствие да бъда тук с вас, да изразя горещата подкрепа на Business Europe за приемането на тези споразумения за свободна търговия. Те са много важни за Европейския съюз, за да може той да върви напред в сътрудничество с Колумбия и Перу, като отчита съответните нерешени въпроси да действа прагматично, за да бъде постигната регионална интеграция, да се изпълнява политиката на тези страни. Позволете да започна като подчертая защо според нас е важно за европейските стопански структури да бъдат подписани тези споразумения за свободна търговия. На първо място мисля, че всички са наясно, че на тези пазари ние сме изправени пред жестока конкуренция от страна на САЩ, Азия, и следователно този вид споразумение дава възможност на европейските стопански предприятия да развиват отношенията си в региона. Подчертавам значението на това, защото в Колумбия и Перу има много високи темпове на растеж и ние очакваме доста инвестиции в ключови а, сфери, в които европейския бизнес има силни позиции, най-вече енергетиката. Смятам, че европейските технологии биха допринесли за развитието на тези сектори. Освен това, ние очакваме инвестиции в инфраструктурата, европейските компании, според мен, са в добра позиция да се присъединят към такива проекти. Но тук не става дума само за инвестиции, става дума за традиционни търговски отношения. Тук можем да благодарим на преговарящите за положените усилия в областта на промишлеността. Смятаме, че има положително развитие за европейските делови среди. Има много важни неща от гледна точка на промишлеността. От една страна регламентите в Колумбия за биогоривата и от друга страна необходимостта да се проведат консултации с производителите в Европа и прилагането на стандартите, защото автомобилостроителите ще трябва да се съобразят с а, развитието в тази област. На второ място текстила и производството на облекло. Необходимо е много внимателно да се осъществява надзор. Ние подкрепяме свободната търговия в този сектор в Колумбия и Перу, но ние не сме за възползването от тези разпоредби на други страни извън Колумбия и Перу. Искам да посоча още няколко области. Е, селското стопанство също обележи положителна динамика на развитие, особено в областта на винопроизводството и производството на алкохол. Там има много положителни моменти и е много важен износа на Европейския съюз за тези региони, като имаме предвид географските означения и запазените марки. На последно място услугите. Даваме си сметка, че конкуренцията е много силна от страна на САЩ на тези пазари и за това високо ценим усилията, които полагат Колумбия, Перу и Европейския съюз за постигане на напредък по отношение на услугите. Ние бихме искали да се развият тези сектори там, което би означавало повече инвестиции в региона, което е ключ към развитието казах няколко думи за интересите на европейските а, делови среди. Има някои въпроси свързани с управлението, правата на работниците, трудовите, трудовоправните отношения. От самото начало се оказва подкрепа за изпълнение на изискванията на МОТ и други международни спогодби, които Колумбия, Перу, държавите членки на ЕСС са възприели след като тези споразумения бъдат прияти, те трябва да бъдат ратифицирани и изпълнявани. Освен това, трябва да отбележим и главите за устойчиво развитие в споразуменията за свободна търговия. Затова е необходимо да бъдат привлечени профсъюзите, другите социални партньори, организациите на гражданското общество, за да се гарантира устойчивост. Много малко опит имаме за сега по изпълнението на тези глави за устойчивост, тъй като те са нови, те са нещо ново и за Колумбия, но трябва да ускорим прилагането на тези разпоредби от споразуменията, за да можем да гарантираме трудовоправните отношения, опазването на околната среда и други. Искам също така да посоча, че ако са необходими допълнителни мерки в областта на търговията, ако някои от тези критерии за устойчивост не са спазени, примерно трудовоправни отношения и екология, то тогава Европейската комисия би следвало да се консултира с работодателите и организациите на работниците в Перу и Колумбия, за да могат те да излядат със своя позиция. Ние като работодателска организация смятаме, че работодателите и профсъюзите следва да бъдат консултирани, преди да бъдат предприяти каквито и да било мерки. Благодаря. Thank you, Adrian. Много благодаря, Ейдриан. Благодаря ви за това, че спазихте времето. Сега давам думата на господин Едуардо Естевес, който е съветник на Конфедерацията на профсъюзите тук. Имате думата. Много благодаря, господин председател. Благодаря и на вице-президентите, и на всички, които са на подиума. Благодаря на всички, които организираха това навременно мероприятие, това навременно изслушване. Съвсем набързо ще представя становището на Конфедерацията на профсъюзите тук. Когато започнах а, преговорите, профсъюзите и в двата континента поддържаха близки взаимоотношения, а, за да могат да се изградят нови мостове, да, нови взаимоотношения между промишлените отрасли, между двете държави, между народите на, двете, на, на, на, на отделните държави. Въпреки политическия диалог, ние отчитаме, че е направен малък напредък към установяването на добър баланс Имаме различни движения в отделните части, които казват, че взаимовръзките с Европейския съюз и други части на света трябва да бъдат подсилени, за да се справим в различни проблеми, свързани с иммиграцията, както и други. Ние отбелязваме, че със съжаление, че споразумението не включва някои традиционни сектори. През 2010 година Конфедерацията на профсъюзите на Европейския съюз и Международната конфедерация Извинявайте, господин председател, наистина ще се опитам малко да намаля темпото. Още през 2010 година всички организации, които споменах, подадоха жалба по време на срещата на върха в Мадрид, като поискахме разглеждане на случаите с Колумбия и Перу. Тогава разполагахме с първоначалните споразумения за свободна търговия имаше известни проблеми в Колумбия, които трябваше да бъдат отчетени. Тогава предложихме а, споразуменията да не бъдат подписани точно в този момент и ще обясня защо. Трябваше да започнем от начало преговорите по развитието, отправяйки поглед напред към преструктуриране на производството върху една нова основа на устойчиво развитие. Трябваше да повишим заплащането, да повишим е, стандартите на живот, условията на труд, устойчивото развитие и тогава трябваше да продължим вече с преговорите по свободната търговия. Но нямаше е, широко съгласие, съгласие на широко и всички тези е, проблеми се разраснаха в геометрична прогресия, така че наистина има все още много работа, за да се решат отделните проблеми. И заедно с ЕТЮК ние преразгледахме силата, властта на мултинационалните компании, като счетохме, че трябва да има сериозна промяна и да се стигне по-скоро до регионално сътрудничество, като се разгледат най-вече търговските споразумения, търговските разпоредби, които да подпомагат развитието в Южна Америка. Решихме, че трябва да имаме подсилен политически диалог и да се стигне до създаването на зони на свободна търговия. Много беше важно да се стигне до едно съвместно развитие, до симетрия в развитието, е така че да работим в сътрудничество с Европейския съюз. И само по този начин можеше да се стигне до включването на различните аспекти на свободната търговия, като се работеше в същото време и двустранно водеха се и двустранни преговори. В същото време в Колумбия се работеше по проустановяване на лошите практики спрямо профсъюзите. Подписа се споразумение между работодателите и профсъюзите, като тук се включваха и и се включваше и премахване на разпоредбите, свързани с изключване от профсъюзите в случай на отказ за участие в стачка, всички тези а, действия бяха предприяти с цел да се подобри положението а, по отношение на профсъюзите. За съжаление, обаче, все още ставаме а, свидетели на а, много проблеми. Все още има покушения срещу активисти на профсъюзите тези престъпления, за съжаление, не се преследват, не се наказват и в Колумбия тези хора са сред най-уязвимите. За съжаление, проблематиката не е разгледана в дълбочина. Ако погледнете този документ, ще видите дали тези проблеми според вас са решени или не. Все още липсва колективно договаряне в Колумбия, което означава, че при липса на съгласие няма механизъм, чрез който да се разрешат проблемите. Предава се все по-голяма значимост на Международната програма за работа по климатичните изменения като в същото време проблемите с околната среда водят до загуба на, работна, на работни места. Тук можем да дадем като пример минната индустрия както и други, които водят до задълбочаване на проблемите. Предлагат се различни решения за решаване на проблемите, свързани с околната среда. Но какво да кажем за интензивното земеделие, интензивното добиване на полезни изкопаеми? Тук стигаме до още по-голямо задълбочаване на проблемите, свързани с обезлесяването. Да, по този начин наистина се стига до голямо количество суровини и продукти, които се внасят в Европейския съюз. Но много важно да се предлагат е, решения, справедливи решения. Е, предлагат се такива решения от страна на профсъюзите, но не винаги те е, биват приети. В същото време има нарушение на правата на човека, правата на работниците като в същото време Европейския съюз има свободата да тълкува а, дали тези случаи представляват наистина нарушение на правата, но е важно да има и предварителни консултации с заинтересованите страни от гражданското общество. И накрая искам да кажа, че не можем да внасяме изменения в споразумението, бихме искали, е, това, спор... това беше нашият, нашето предложение, това споразумение да не се ратифицира, но мнозинството като че ли наклони възните в другата посока. Така или иначе, търговските правила могат да се а, прилагат по-скоро условно като тук основното е да се стигне до търговско споразумение, което обхваща всички горе описани аспекти. И така в обобщение Ние описахме своята позиция, но така или иначе времето изтече. Благодаря ви. Благодаря ви, давам ви минута и половина допълнително време повече отколкото а, бяхме предвидели в а, началото. Говорихте малко повече. Нека сега да дадем думата на господин Игнасио Гуидо от МОД от името на госпожа Клеопатра Думбия Хенри, която е а, директор на отдела по трудови стандарти в МОД. Къде сте? А, да, заповядайте. Имате 7 минути. Señor presidente de la Comisión, señora vicepresidenta de Perú. Господин председател, господин заместник председател на комисията, госпожи и господа в залата, благодаря за отправената ми покана. Свидетели сме на сериозно нарастване на двустранното сътрудничество е, в правната област през последните десетилетия и за фактическото прилагане на международните стандарти в тази област, съгласно конвенциите на МОД. Трябва да подчертаем обаче, че не е работа на МОД да се намесва в договорните отношения между различни държави. Това са суверенни решения на държавите. Всяко споразумение обаче, което прогласява зачитане на стандартите на МОД, ние не можем да не приветстваме. Още през 2008 година МОД обяви намерението си да съдейства на страни, които в двустранните или многостранните си отношения се ангажират да утвърждават ценностите на Международната организация на труда формулирайки клаузите за трудово-правните отношения, както и при наблюдението на тяхните, тяхното изпълнение, договорилите се страни могат да разчитат на експертния потенциал на МОД по 24 и 26 от устава на МОД Така МОД може да констатира съответствие на приятото законодателство и договорните отношения между всеки две или повече държави с положенията на конвенциите на МОД. По-нататък органите за мониторинг на Международната организация на труда са публично достъпни и са особено показателни за състоянието на трудовото право в международните отношения. За Колумбия първо трябва да подчертаем, че тя е ратифицирала всички основни актове на МОД. Основните констатации на мониторинга се свеждат до насилие срещу синдикалисти и безнаказаност на тези правонарушения. Трябва да подчертаем, че сред докладите на МОД и мненията на експертите по линия на техническото съдействие. През последните 10 години са положени сериозни усилия за преодоляване на тези отрицателни явления. Същото можем да кажем и за колективното трудово договаряне. И в това отношение е постигнат напредък. Що се отнася до насилието срещу синдикалисти в началото на 90-те години е, се извършваха близо 250 убийства годишно. Но, както казах, благодарение на намесата на МОД, Е, нещата значително се подобрили за периода от година и половина от началото на 2010 година до средата на 2011 година са констатирани 48 смъртни случая. Años la ausencia total de sentencias condenatorias venía provocando una gran preocupación по-нататък през последното десетилетие от миналия век, както казах, тези престъпления оставаха ненаказани, а през последните години значително бо повишено ресурсното обезпечаване на следващите и правоохранителните органи, така че се стигна и до осъдителни присъди. За същия период 2010-2011 година бяха произнесени 88 осъдителни присъди, е, съгласно които повече от 400 престъпници бяха лишени от свобода. Както казах, е, убийствата значително намаляха И все пак не бива да отслабват усилията на МОД за борба с това явление. Що се отнася до Перу, Перу е ратифицирало всички основни актове на МОД. Що се отнася до 83-я акт на МОД за синдикалната дейност, Комитета на експертите отбелязва, че в най-новото трудово законодателство на е, Перо все още не се прави достатъчно за постигането на фактическо законодателно съответствие със стандартите на МОД. В това число трябва да подчертая и що се отнася до всяка форма на дискриминация срещу синдикалните активисти. Както в държавния, така и в частния сектор. Наблюдават се също така случаи и на нарушаване на стандартите на колективното трудово договаряне. Благодаря. Благодаря ви. Преди да дам думата на комисаря Дегохт, нека съобщя, че всички изказвания ще бъдат на разположение допълнително на членовете на Комисията за международна търговия. Господин комисар Дегок, добре дошъл отново сред нас. Вие сте наш чест посетител и имате думата. Благодаря, господин председател, госпожи и господин вице-президент и министри, ваши превъзходителства, госпожи и господа депутати. За мен е удоволствие, че можем да обсъдим търговските взаимоотношения с, с Колумбия и Перу. Тези спогодби е, са отрешаващо значение – за Колумбия и Перу е, тези спогодби ще трасират пътя към растеж и економическо благосъстояние, оттам и социално-политическа стабилност. За Европейския съюз това е поредната стъпка в хода на е, усилията е, за преодоляване на економическите затруднения. Търговията е изход от економическата криза. Позволете ми най-напред да се спра на економическият ефект от тези споразумения. След като те заработят, можем да очакваме значителен положителен ефект е, под формата на растеж и работни места, и то не само в Европа. Развитието на нашите страни партньорки ще порасне с близо 1 процентен пункт от БВП почти половин милиарда евро ще бъдат економисани ежегодно от митнически сборове от едната и от другата страна. Ще се премахнат митата за промишлените стоки и рибните произведения и от едната и от другата страна. Колумбия ще премах, премахне постепенно за 10 години всички мита – вносни мита върху стоки от Европейския съюз, което ще има общ ефект от близо 250 милиона евро годишно. 60 милиона за текстила, 30 милиона за автомобилостроенето, 120 милиона за алкохола и спиртните, 80 милиона за далекосъобщителната техника. Независими изследвания сочат, че брутният вътрешен продукт на БВП ще нарасне с 1,3%, 0,7% ще нарасне БВП на Перу в дългосрочен план. Tangible... Наред с това можем да говорим и за не по-малко значими, макар и нематериални положителни последици. Ще се подобрят инвестиционните възможности, възможностите за трансферна технология, за приобщаващо економическо развитие и преодоляване на бедността и повишено социално приобщаване. Свободната търговия трябва да бъде и равноправна и спогодбите предвиждат клаузи за равнопоставеност в обществените поръчки, конкурентоспособността, защитата на интелектуалната собственост. И всичко това ще засили в значителна степен стопанските взаимоотношения между нашите два региона – взаимоотношения, партньорски взаимоотношения, които сигурен съм ще се справят с новите предизвикателства на 21 век. Но нещата не се свежат единствено до бизнес. Има и социално измерение. Знам, че днес немалко внимание обръщаме на ролята на търговската политика на Европейския съюз и как тя въплащава в действие ценностите на Европейския съюз, върховенство на закона и права на човек. Позволете ми да повторя тук това, което повтарях непрекъснато в хода на преговорите с Колумбия и Перу. Спогодбите ще обезпечат е, социално кохезивното приобщаващо развитие на двете страни, с укрепване на е, свободите е, и правата на гражданите, институциите и върховенството на закона. Смятам, че Европейския съюз не би се оказал на висотата на своята отговорност, ако би се отказал от такива взаимоотношения. Ние имаме възможност да подкрепим прехода на Колумбия от конфликт и насилие към едно бъдеще на мир, свобода и свободни възможности. Добре разбирам, че се изразява загриженост за синдикалните права. Знам също така, че има и противници на спогодбите, тъкмо на основание незачитането на синдигалните права. Аз поделям вашето желание да се утвърждават и защищават всички права, в това число синдикалните. Сигурен съм, че президентът Сантос е ангажиран в същата посока. Аз няма, не храня никакво съмнение, че тези търговски споразумения чрез е, стимулите, които дават, ще окажат положителен ефект върху гражданското общество, управлението и правата на човека е, в Колумбия. И не само в Колумбия, а и във всички страни, в които се натъкваме на такива трудности. И за това е необходимо да се справим с основните причини на насилието, именно бедността и социалното отхвърляне. Най-добрият начин да се справим с тях – е едно приобщаващо всички членове на обществото економическо развитие. И така, спогодбите, които е, възнамеряваме да сключим, е, ще имат пряко въздействие върху мира, справедливостта и стабилността, ценности, които споделяме всички – а и перуанската и колумбийската страна ще се съгласят, предполагам с мен, че спогодбите предвиждат сериозни, обвързващи и едната и другата страна задължения. Нека спомена някой от тях. Първо, клаузите за правата на човека е, изцяло, мисля, удовлетворяват вашата загриженост за защитата на потребителите и наемния труд. Първи член на споразумението заявява, че зачитането на демократичните принципи, върховенството на закона и основните права и свободи, съгласно Всеобща декларация за правата на човека, са съществени елементи на споразумението. От което следва, че ако държавата нарушава който и да било от тези съществени елементи, другата страна ще може незабавно, без консултации и едностранно да преустанови изпълнението на споразумението. Давам си сметка също така, че някои от вас са загрижени за вътрешната процедура в рамките на ЕС, която би могла да доведе до такова временно неприлагане на споразумението. Мога да ви уверя само, че е, ние сме решени да налагаме клаузите на търговските споразумения напълно енергично. Става въпрос за комисията. Комисията все така всецяло ще играе своята роля. И имайки такива инструменти на свое разположение, аз съм сигурен, че основната ни цел за обезпечаване на демокрацията, е, върховенството закона и правата на човека ще бъде напълно обезпечен. На второ място защитават се трудовите права и опазването на околната среда. Страните се ангажират в тази посока, най-вече да не понижават постигнатото в тези области, единствено с цел да привличат инвестиции – и на трето място да се съобразяват с многостранните и двустранните конвенции в областта на трудовото право и опазването на околната среда. По-нататък предвиден е задължителен механизъм за решаване на спорове. Механизмът може да бъде задействан от всяка една от страните, дори срещу волята на другата. Споровете ще се решават от независими и безпристран... безпристрастни е, експерти и при това публично. Предвиден е също така солиден механизъм на контрол от страна на гражданското общество, на неправителствените организации и ние ще разчитаме на активното участие на гражданското общество. Така, например, предвиждат се редовни публични заседания, срещи на представителите <coughs> на, съответните държави с участието на представители на гражданското общество. Предвид всички тези предпазни механизми, надявам се да се съгласите, че постигнатото споразумение в достатъчна степен защитава трудовите права, околната среда и правата на човек. Господин председател, сега имаме възможност бързо да пристъпим към е, оформяне на споразумението, дори още е, през лятото. Разбира се, е, съветът и парламентът на Европейския съюз ще трябва да се произнесат и аз апелирам към вас да направите всичко възможно, за да ускорим този процес в интерес на двете страни. Очаквам с интерес съдействието помежду ни, за да постигнем този резултат. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Нека преминем към нашите гости от Колумбия и Перу. Ще започнем с вице-президента Анхелино Гарсон, вице-президент на Колумбия. Сред нас има впечатляващо представителство на хора от тази страна. Господин Симеон Карибия, който е представител на долната камера на парламента, на Конгреса на Колумбия и ръководителя на либерал-демократите – Предвидели сме време за вас за съвсем кратки изказвания. И така, нека слушаме вице-президента Анхелино Гарсон. Господин председател, позволете да ви Благодаря за това и да благодаря от името на Марисол Еспиноса Крус. Благодарим от името на президентите на Арген... Аржентина, Коста Рика. Така че бих искал да дам първо думата на Марисола Спиноса Крус, една изключителна жена, ще приема вашето предложение, казва председателя, и ще ви разменя местата. Давам думата на госпожа Марисол Еспиноса Крус от Перу. Всъщност, имаме доста внушителна перуанска делегация. Хосе Луис Силва е тук, който е министър на търговията и туризма, господин Мануел Видал, министър за околната среда, господин Едуардо Брандес, който е водещ на преговорите в Министерството на търговията и туризма и господин Рахос, който е министър който отговаря за външно-търговските отношения в Министерството на външните работи. Нека изслушам сега вице-президент Марисол Еспиноса от Перу. Имате 10 минути. Благодаря, господин председател. Най-напред бих искала да благодаря и да благо на господин Витал Морейра за това, че ни дава думата. И да благодаря на господин Анхелино Гърсон, който така любезно ми отстъпи думата. И да поздравя господин Карл Дегухт Госпожи и господа, в моята делегация е включен министъра на търговията господин Силва, министъра на околната среда на Перу също е сред нас. И имаме и представители на нашето посолство. което доказва нашия ангажимент да опазваме околната среда. Благодаря на всички ви, че ни поканихте нас, перуанците, да участваме в това изслушване. Предаваме и поздравите на нашия президент, с което доказваме колко важно е това споразумение за нас. Европейският съюз за нас е един от ключовите търговски партньори. Не само имаме исторически връзки, но и през изминалите години тези връзки се задълбочиха и не става дума само за сътрудничество. Ние вървим по един и същ път за укрепване на демокрацията. Европейският съюз не бе само наблюдател, но и активен участник в закрилата на правата на човека в нашата страна. Ние се опитваме да постигнем економически растеж, да има представителна демокрация, да има стабилна економическа система, да се гарантира устойчив растеж на економиката и да се преодолее бедността. Стремежът ни е също така е да изпълняваме и целите на хилядолетието. Сегашният председател е заложил а, социалното преобщаване като важен приоритет. Економическият растеж ще ни помогне не само да преодолеем бедността, но да постигнем пълно приобщаване, да подпомогнем дребните производители и да избегнем маргинализирането на части от населението. Именно за това ние полагаме усилия за подобряване на инвестиционния климат, привличане на инвеститори, не само в крайбрежните райони на страната, но също така в планинските райони и в джунглата, за да можем да преодолеем бедността там. Сегашният президент пое такъв ангажимент – и 20% от бюджета е заделен именно за постигане на подобни цели. Особено внимание се обръща и на социалното преобщаване, на образованието и социалната политика. Създадено е и обособено министерство. Разработват се е, цяло ново поколение политики, защото ние бихме искали хората да се измъкнат от бедността, да се включат в производствения процес. И до 2006 година целта бе да се преодолее бедността по-малко от 5% от населението да са под линията на бедността. Правим усилие да постигнем това в всички слоеве на обществото, особено насочваме усилия към най-уязвимите и за нас е, тази възможност е изключителна да можем да подпомогнем малките производители и нашия народ. Малките предприятия са а, над 80% от всички предприятия в страната. Като депутат и като вице-президент сега а, съм свидетел на това, че економиката получава нов тласък благодарение на сътрудничеството, което поддържаме с вас и особено с италианската страна, с които имаме много смесени дружества. Така се дава и възможност на малките производители на какао да повишат производителността, да включат нови технологии и този род производители ще могат наистина да направят кръч, крачка напред. Уважаеми депутати, ние имаме готовност да застанем зад поетия от президента ангажимент. Искаме нашите отношения да бъдат издигнати на ново равнище. Това се отнася за инвестициите в минодобива, защото той се явява ключов в нашата економика. Вторият важен аспект е свързан с спазването на екологичните стандарти, което е предпоставка за устойчиво развитие – не бихме могли да постигнем високи темпове на растеж, ако унищожим околната си среда. Едно от най-големите предизвикателства пред нас са промените в парадигмата и съотношението на производството и потреблението. И в нашата страна имаме много богато биоразнообразие, то би могло да пострада от рододобива. Именно поради това ние бихме искали да поставим отношенията си с този отрасъл на нова нога. Предвид казаното, искам да подчертая голямата загриженост на администрацията на Асия президент в областта на закрилата на правата на човека. За нас това е жизнено важен елемент. Трябва да също така да осигурим закрила и на местното население. Трябва да поддържаме върховенството на закона и се стремим да се съобразяваме с всички международни норми. Миналата седмица а, бе заловен един от ръководителите на терористична организация, но неговите права също ще бъдат съблюдавани. Подписали сме конвенцията за правата на човека. Тук сред нас са представителите и на МОД и затова искам да спомена, че нашия президент е поел ангажимента да бъдат спазвани нормите за безопасно на труда също така правата на профсъюзите. Те се разглеждат като неделима част от правата на човека. Искам да ви уверя, че това наистина се прави у нас. Това споразумение, за което говорим, е много различно от всички предходни. То не е само свързано с търговията, но то е свързано и с правата на човека на първо място и ще положим усилие да бъде направено необходимото, за да можем да осигурим прозрачност при изпълнението на клаузите, визиращи правата на човека. Нашето правителство е поело такива ангажименти. Що се отнася до местните и местното население, ние сме напълно съпричастни по прилагането на нормативните актове, които осигуряват защита на правата на племенните общности. В Перо. В разписването на тази законодателна норма участваха масово представители на местните общности и техния глас бе чут от законодателите. Те внесоха изменения. Осъзнаваме колко важно е също така, нашата страна да изпълнява поетите ангажименти в областта на биоразнообразието. Нашето население застава зад тези ангажименти и ние черпим от местното население много знания. Искам да подчертая и големите усилия, които полагаме срещу трафика на наркотици и производството на наркотици. И свързания с това тероризъм, нашия президент заяви готовност и воля. За това бе разбита терористична група, която се занимава с това. И битката срещу наркотиците а, я водим както в Перу, така и в Колумбия и с помощта на САЩ. Нещата се променят. Застъпи нова администрация, ново правителство – за което в центъра на всичко стои отделния човек. Освен това, бихме искали в нашата държава всеки да се чувства добре дошъл. Ние дълбоко вярваме в растежа, но растежът не бива да загърба защитата на правата на човека и трябва да приобщи всички хора. Предприемаме сериозни стъпки да вървим в тази посока и се надяваме да постигнем всичко, което нашия народ очаква от нас. И сега нека чуем вице-президента господин Анхелино Гарсон, вице-президент на Колумбия. Имате 10 минути. Сеньор президенте, сеньора вице-президента del Перу Марисол Espinosa, Уважаеми господин председател, уважаема госпожо вице-президент на Перу, госпожо Курс, уважаеми депутати, уважаеми представители на Европейската комисия, и представители на Европейското гражданско общество и представители на различни части от обществото на Перу и Колумбия. През май 2010 година Колумбия подписа търговското споразумение с Европейския съюз. Парламентът в Колумбия подписа споразумението, ратифицира го и сега правим така, че различните институции на Европейския съюз също подписват споразумението. Какви критерии сме отчели? Ние не смятаме, че Европейския съюз прави услуга на Колумбия или пък обратното. И въобще не си правим взаимни услуги. Това е споразумение между равни. Споразумение, което ще бъде от економическа полза както за ЕСЕ, така и за Колумбия. Това ще допринесе за създаването на работни места в Европейския съюз, както и за политиките по заетост в Колумбия. Когато взехме решението за подписване на това споразумение, всъщност защо го взехме това решение? Ние взехме твърд ангажимент от името на нашата държава да подсилим растежа на нашата държава. Това не е единственото търговско споразумение, което сме подписали. По-настоящем имаме споразумения с всички държави в Южна Америка и Карибския регион. Само преди 8 дни ние сключихме съвсем ново споразумение, търговско споразумение с Венецуела вече прилагаме и търговско споразумение, което сключихме с Канада. Взимаме всички възможни а, мерки да се сключи търговско споразумение с Перу. Вече работим по търговско споразумение, двустранно споразумение с Конфедерация Швейцария. Започнали сме и преговори с Турция. Тази седмица нашия президент посети Виетнам и Япония, за да се работи по нови търговски споразумения именно с тези две държави. Аз ще посетя Русия на 22-23 март, за да можем да проучим Извинявайте, всъщност този месец на 22-23 посетих Русия, за да можем да разширим там своите търговски взаимоотношения. Също така работим и с Карибския басейн, защото искаме там да разширим своите взаимоотношения от економическа гледна точка. Както казах вече, Европа отчита успехите на Южна Америка, що се отнася до економическия растеж, а също така и до успехите с, социалните показатели. ние правим много важен пробив, що се отнася до правата на човека и борбата с организираната престъпност. Според мен това е от полза за всички страни в Южна Америка, не само за Перу и за Колумбия. Много е добре и за институциите, които участват в тези споразумения, за всички отделни сектори, както и за работодателите и служителите. В същото време Южна Америка е континент, който се развива. Колумбия се развива много бурно. Ние правим мерки за създаване на нови работни места, за намаляване на бедността, за намаляване на изолацията. А също така и всички наши институции полагат съответните усилия за спазването на правата на човека, за трудовите взаимоотношения, а също така и да речем правата, които включват и работодатели от различни части на обществото. Ние преследваме политика на нулева толерантност, що се отнася до погазването на правата на човека. И няма нито една страна в света, в която да има такива условия, каквито в Колумбия, що се отнася до въоръжените групировки до преследването на представители на организираната престъпност. Сега имаме обаче тази висока престъпност. В същото време се опитваме да подсилваме демокрацията. Ние живеем в този контекст на висока престъпност и в същото време се стремим към нулева толерантност, когато говорим за погазването на правата на човека. Има различни нива на отговорност в нашата страна. Нашите прокурори и съди са изпратили много хора в затвора водим борба, в която придаваме особена значимост на борбата на мерките срещу корупцията и безнаказаността, защото според нас именно те подсилват организираната престъпност. От 1 януари тази година прилагаме един закон – за възстановяване на земята на хората, които са били лишени от своята земя Признаваме и приемаме жертвите на предишни престъпления, особено у нези, които са загубили домовете си вследствие на престъпна дейност. Също така се стремим и към политика на обещетения, като даваме, като връщаме земите на тези хора. Законът беше внесен преди 10 години като инвестираме в тази насока 25 милиарда долара. По този начин искаме да покажем колко държим на международните взаимоотношения. Ние тук не искаме помощ, не искаме никой да ни помага при обещетяването на жертвите. 10 милиона хектара са взети от е, организираната престъпност, така че да могат да бъдат върнати земите на пострадалите от престъпления. Сега вече тези хора могат да получат земите си обратно, въпреки всички трудности, през които са минали до този момент. Сега виждаме, че при такава една ситуация. Ние няма да отстъпим, ние ще отстояваме своите позиции. Това включва и тези колективни обещетения. Международната общност може да ни помогне с експертни познания в процеса на обещетяване на жертвите. Този процес няма да се провали. Ние нямаме право на провал, защото се стремим към мир и упрощение и помирение. И нещо повече, ние се стремим към постигането на един много широко обхватен дневен ред, зададен от международната общност. По тази причина и няма да се отклоним от своя път, няма да се отклоним от пътя си. Ние искаме Колумбия да се превърне в една модерна държава и тук това означава, че ние трябва да спазваме международните хуманитарни закони и правата на човека. Тук нямаме право на отстъпка, нямаме право да отстъпим по никакъв начин и чак тогава вече трябва да говорим за споразуменията за свободна търговия. Ние сме активни участници в системата на ООН, когато става дума за застъпване за правата на човека. Сътрудничим си по различни процедури, които включват и надзор и контрол. Евродепутати от целия политически спектър, всички вие, които сте били в Колумбия, знаете, че можете да ни помогнете във всички сектори. Ние не ви молим за милостиния, не ви молим за услуги. Ние ви представяме проблемите си честно, не ги замитаме под килима. Преди 62 а, години ние се борехме с а, невиждано насилие. Над 1 милион души загубиха живота си по насилствен начин. Бяха заличени от лицето на земята. Но пак казвам, че борбата срещу организираната престъпност ще бъде продължена от нас и ние ще настояваме за развитието на демокрацията. Поради тази причина искам да подчертая и това, че много държим да бъде признат и нашия напредък, що се отнася до защитата на синдикалистите и защитниците на правата на човека. Защитили сме 10 000 души, включително и прокурори и синдикалисти, защитници на правата на човека, представители на всички слови на обществото. И инвестирали, инвестираме 100 милиона долара в това годишно. И така, поради тази причина, уважаеми колеги и другари, ние ще уважим всяка критика. В крайна сметка всеки има право да каже, че не е съгласен с това споразумение. Но, в крайна сметка, ако Европейският парламент реши да ратифицира споразумението, ние ще работим рамо до рамо, не само за да се облагодетелства търговията, но така рамо до рамо може да преследваме една двояка политика, що се отнася до правата на човека. Тук председателят прекъсва. Това ще е от полза както за Колумбия, така и за Европейския съюз. Но ако поради някаква причина споразумението не бъде ратифицирано, добре, така да бъде. Все пак ще запазим близки връзки с Европейския съюз. Е, защото това, което ни свързва с ЕСЕ, демократическите ценности, а търговските споразумения е, представляват просто стратегия за подсилване на търговията. И аз съм съгласен, че тези търговски споразумения трябва да имат човешко лице, които да ни позволят да напредваме в борбата за защита на правата на човека. Много благодаря. Вече изслушахме нашите оратори, нашите официални гости. Сега можем да пристъпим към обмена на мнения. Тук е, са представители на гражданското общество на Перу и на Колумбия. Нека да започнем с тях. На, на първо място с госпожа Алехандра Алейза, от мрежата в Перу, мрежата за глобализация. Аз съм го правил това на английски, от испански и госпожа Татьяна Родригес от организацията Приятели на земята в Колумбия. На, най-напред представите на Перу, след това на Колумбия. Започваме с Алехандра. Четири минути. Имате думата. Okay, thank you very much. Eh, благодаря, благодаря ви, господин председател. Приветствам всички присъстващи, за вице-президента на Перу, вице-президента на Колумбия, за гражданските организации, които наблюдават процеса на търговски отношения с Европейския съюз е от голямо значение да споделим своите опасения, своите възражения. Първото, което трябва да кажем, че не става въпрос за споразумения между равни. Споразумението съдържа конкретни условия, които на практика дават възможност ем, едни страни да се възползват в по-голяма степен от търговските взаимоотношения с Европейския съюз, отколкото други. Моделът, който е възприят, е остарял, отживял времето си и той е договорен преди кризата в Европа. Европейската промишленост Y tenemos que evitar que el alcance de esta crisis llegue a países. Обхватът на кризата не би трябвало да стигне до Андите, до Колумбия и Перо. Ustedes y los bancos europeos, los bancos centrales europeos están viendo del contexto de desregulación del sector de servicios financieros. Creo que... И а, ако говорим за регулирането на финансовия сектор по-нататък, това поражда у нас сериозна загриженост. Тази част от споразумението трябва да бъде преразгледана преди да се подпише споразумението. Трябва да бъдат включени предпазни механизми, свързани с финансовата политика, и имайки предвид мащабите на финансовата криза, от които страда и Европа, а и страните от Андите и от другаде по света. На второ място, на вниманието на евродепутатите тук, Ние, които следим развитието на отношенията, смятаме, че това споразумение за свободна търговия не отговаря на мандата, за водене на преговори. Изрично бе поискано да не се отстъпва от постигнатото в областта на трудовото право и на опазването на околната среда по е, режима на общите преференции. Какво получаваме? Е, в главата за устойчивото развитие макар и е, да упоменава някои права, не предвижда механизъм за контрол. А какво да кажем за механизма за решаване на спорове в областта на околната среда? Механизъм, който да бъде задействан не само от е, официалните представители, а и от представители на гражданското общество. Ние смятаме, че механизмите за демократичен контрол, уви, не са достатъчно ефикасни, за да гарантират и трудовете права, и опазването на околната среда. Моля ви, умолявам ви, caminar en este retroceso de protección de derechos. Госпожи и господа депутати, членове на Европейския съюз, да спрете този процес на отстъпление от постигнатото. Да вземем, например, е, споразумението с Съединените щати. В него са предвидени по-високи стандарти в трудовата област и опазването на околната среда. Европа в това отношение изостава. И това, както казах, е против мандата, даден от Европейския парламент на Европейската комисия. Накрая, във връзка с казаното от Марисол Спиноза, аз бих искала да подчертая неотложната необходимост е, по това споразумение те първа да се води дебат, както тук, така и в перуанския парламент. А трябва да кажем, казва председателя, че днешните разисквания се предават на живо по интернет по цял свят. Госпожа Родригес, приятели на земята Колумбия. 4 минути. Благодаря, добър ден. Благодаря е, за това, че ни поканихте. Оценката на въздействието на търговските отношения между ЕС и страните от Андите е датира отдавна Председателят прекъсва ораторката и я умолява да позабави темпото, тъй като не всички в залата разбират испански. И така оценката на въздействието е от 2009 година и в нея се подчертава, че интензификацията – на селскостопанската дейност по споразумението ще доведе до задълбочаване на бедността в е, страните от Андите и ще подкопае селскостопанските традиции в тези страни. Ще е, доведе до е, прекомерна експлоатация на природните им богатства. Едно хищническо разграбване на нашите е, суровини е, ще доведе до обедняване на страната и до влушаване на социалните отношения, включително на политическото противопоставяне у нас. Твърде често за тези отрицателни явления си затварят очите – В Колумбия биологичното многообразие е най-богато на квадратен километър в света, имайки предвид, че територията на страната възлиза на не повече от 1% от обитаемата повърхност на Земята. В селско стопанство ще се разхищават водните ресурси, ще се унищожава почвата и така ние ще се лишим от средства за най-елементарно припитание. При все това държавата гледа на протестиращите като на престъпници. По-настоящем в Колумбия около 40% от страната е, се проучва от добивни предприятия, разработват се находища без е, компенсиране на место население, без дори допитване до него. При това се стига дори до убийства на местно население. Ако вземем само една компания, Anglo Gold, Великобритания и Южна Африка, вече по този начин е заграбила земя и сега настоява за огромни средства, е, за да разработи находището. Нанася е се е непоправима щета на тропическите гори. Това има своето влияние върху климата. Унищожава се биологичното многообразие. И това са все елементи на устойчивото развитие. Поради добивната промишленост, екстензивното и монокултурно селско стопанство, природните богатства се изчерпват необратимо. И никой не отчита тази цена на свободната търговия. Економическият растеж може и да е нещо добро, но ако той не води до стабилна институционална система и до развитие на човешкия капитал, се опасяваме, че в резултат от председателят прекъсна ораторката. Нека сега чуем изказванията на членовете на Европейския парламент. Много са се записали за изказване. Е, ще отдам предпочитание най-напред на докладчиците от нашата комисия. Е, докладчик и докладчици в сянка. След това ще дам думата на представители на други органи на Европейския парламент, а именно Комисията за външната политика делегацията за връзки с а, а, общността от Андите и така нататък. Други записали се за изказване. Дълъг е списъкът. Ще следя много строго за времето на оратор. Първо ще започнем с по 3 минути. Госпожа вие от Европейската народна господин, извинете, от Европейска народна партия е докладчик е, по темата. Ще дам думата най-напред на него, като ще моля нашите експерти и официални гости да си отбелязват евентуално зададените въпроси, за да могат по-късно да отговорят. Марио, имате думата. Благодаря, господин председател. Като хвърлих поглед към дневния ред, е, Ние тук всъщност трябва да стигнем до заключения. и аз предпочитам вместо да губя времето на комисията да слушам. Следващият оратор получава думата. Благодаря ви, господин председател. Госпожи и господин вице-президенти. Благодарим ви за това, че се отзовахте на нашата покана. Бих а, е, а, е, взел повод от а, е, казаното от вице-президента Гарсано за привеждането на споразумението в практик. След като чухме експертите, мисля, този въпрос за изпълнението на постигнатите договорености ще бъде от ключово значение. И това ме навежда на въпроса ми. Когато нещата опрат до налагане на закона, до спазване на законодателството в синдикалната област, Знаем колко трудно става това в Колумбия. Мисля, че не повече от 4% от наемните работници са обхванати от колективни трудови договори с гарантирано заплащане. И това са все елементи, които би следвало да бъдат наблюдавани а не само формалните клаузи на споразумението. За да получим някаква по-твърда гаранция, че трудностите все пак лека по лека се преодоляват. И в тази връзка наистина трябва да помислим за укрепването на гражданското общество, така че то да получи по-сериозна роля. Аз е, в тази връзка бих се обърнал към експертите. Питам се, има ли действително независими експертни или консултативни органи е, сред е, синдикалните организации, които биха могли осведомено да съпътстват, е, да съпровождат този процес на изпълнение. Ние определено се нуждаем от независима оценка на изпълнението. Ако питате нашите селскостопански производители <clears throat> в Холандия или някъде другаде, те проявяват жив интерес, например, при условията на труд, при които се произвежда конкурентен внос. Докладчик Сянка Биерда. Благодаря, господин председател. Аз отправям думи на благодарност към всички наши гости днес. До сега това, което чухме, се оказа много интересно и аз бих искала да спра вниманието ви на няколко неща. Защита на поземлената собственост, доколкото разбираме в е, Колумбия поземната собственост се ползва с по-големи законови гаранции, но все още много трябва да бъде направено. И аз съм особено разтревожена от това, че добивните предприятия са готови да заскок. Очакват само ратифицирането на споразумението и ще е, сложат ръка е, на земята, е, погазвайки поземлената собственост. По-нататък се каза тук, че е, преговорите трябва да се е, водят между равноправни страни. Наистина, човек, който е лишен от правото си на собственост, не може да се смята за равноправен. Комисията казва, че търговията трябва да бъде равноправна и справедлива и аз се питам как всъщност ще се стигне до такава търговия, ако приетите договорености се нарушават и какво ще се направи всъщност срещу тези стопански е, субекти, които нарушават правилата. Големи проблеми е, в е, водопотреблението, в земеползването. Ние трябва тук да сме наясно всъщност какво е поведението на нашите европейските предприемачи в Колумбия и Перу. И по-нататък ние не само следва да добиваме природните блага на тези страни и да ги пренасеме в Европа, а да насърчаваме промишленото производство е, на тези страни и да внасяме е, готова промишлена продукция. Аз все още изпитвам сериозни е, съмнения по отношение на това споразумение. Надявам се вашите отговори до някъде да ги разсеят. Благодаря, европейски консерватори реформисти, господин Зарадил. Благодаря, господин председател. Благодаря на комисаря Дегохт за смелото му и открито присъствие на вице-президентите Гарсон и Крус за техните изложения. Имайки предвид всички възможни поводи за загриженост и възражения, аз все пак бих казал, че аз и групата, която представям, гледаме на споразуменията като на добра възможност. От наша гледна точка тези споразумения за свободна търговия могат да е, разтворят е, нови възможности за малките и средни предприятия, за създаването на работни места и от едната и от другата страна на Атлантика, и в края на краищата за конвергенция на стандартите в трудовата, социалната, екологичната области. Накратко ние гледаме на тези споразумения като на инструмент за утвърждаване на стабилността, благоденствието и сътрудничеството в области като научно-изследователска дейност, иновации, модернизация това е причината, поради която е, ние общо заето подкрепяме това споразумение. По-нататък трябва да подчертая, че наистина аз съм сигурен, че, че тук е, нашите партньори са демократични, демократични страни и общества, преживели тежки времена – но стигнали до демократично представителна форма на управление и е, смело преодоляващи е, предизвикателствата на нашето съвремие. Ние трябва да подадем ръка на тези наши партньори Колумбия и Перу, да, е, ги, да гледаме на тях като на равноправни, суверенни партньори. Това, според мен, е най-добрият подход. Това мога да кажа. За сега е, дори не отнех толкова време, колкото председателят е готов да ми даде, но това е. Накратко, нашата група гледа положително на споразумението. Благодаря докладчик Сянка от името на Зелените. Жозе Бове е той, но, но не е тук. Господин Жадо ще го замести повече от добре. Благодаря. Много се каза по въпроса за правата на човека, за синдикалните права. Няма да се връщам на този въпрос, макар и той да е изключително важен. Ясно е, аз, господин комисар, добре чух заявения от вас ангажимент да направите всичко, че мерките, предвидени в споразумението, да, да се претворят в практика. За съжаление, опитът на трупан до сега не ни вдъхва особена увереност в думите на комисията. Тъй като когато в Колумбия имаше вълна от убийства, Комисията отказа дори да, да разследва, да не говорим за това да спре изпълнението на споразумението. Та добре ви чувам, господин комисар, но пък се питам какво би гарантирало в бъдеще е, основания за по-голямо доверие от наша страна в комисията, отколкото до сега. Що се отнася до самото споразумение, аз обръщам въпроса си към представителите на е, Колумбия и Перу. Как ще направите така, че Европа да може, например, да внася във вашите страни мляко и други селскостопански продукти? Как, как ще управлявате процеса, така че да не застрашите е, препитанието на малки селскостопански производители у вас. Що се отнася до услугите, далекосъобщителни, енергоснабдяване, водоснабдяване, за съжаление, опитът ни сочи, че редица големи европейски компании е, след като получат концесията, не винаги и не непременно се грижат за общия интерес. Какви са гаранциите в случай? И последно, за финансовите услуги. Въпросът бе категорично, пределно ясно зададен и, и той е отново към вас, господин комисар. Какво ще направите вие, какво ще направи Европейската е, комисия, е, за да е, може да се предпазите от някои потенциално токсични финансови продукти с происход от страните, с които са подписани споразумения за свободна търговия. И имайки предвид още повече положението, в което се намира финансовата система на Европа. Как ще се предпазим от такива и наречени токсични финансови продукти? Благодаря. От името на Европейската обединена левица Хелмут Шолц. Благодаря, господин председател. Аз също искам да благодаря на господин комисаря и на вице-президентите и другите участници, взели думата през първата част от нашето изслушване, за това, че ни дадоха възможност да схванем по-добре сложния въпрос, който сме се захванали. И проявения тук голям интерес сочи, че казаното тук от представителите на гражданското общество се корени в дългата предистория на това споразумение. И аз смятам, че Европейският парламент трябва да погледне много сериозно, да обърне много голямо внимание на новото от страна на Перу и на Колумбия за преодоляване на неблагополучното наследство от миналото. А от Европейския съюз се иска да бъде пределно откровен и прозрачен в подхода си. Ето защо питам комисията имайки предвид, че споразумението все още не е окончателно ратифицирано, какво може да се направи от сега, за да бъдат отчетени възраженията на гражданското общество. Правата на човека, да не повтарям, синдикалните, трудовите права, е, правото на е, свободата на словото и печата. И какво можем да направим? Това е въпросът. И ние правилно, според мен, водим този разговор на равноправна основа. Гледаме на своите партньори като на свои равни. Аз съм съгласен с това. Но пък Европейският съюз не може да се откаже от своята отговорност и трябва да получим отговор тук. Как ще се справите с тези проблеми? Примерно, ето ви един, ако щете, частен въпрос. Е, един работник от Гърция, знаете в какво положение е сега гръцката економика, загубил работата си. Какви възможности би имал той да отиде в Колумбия и Перу е, да потърси препитание? Значи, в крайна краища, тук става въпрос за един двупосочен процес. Малки и средни предприятия има и от едната, и от другата страна. И, и в Перу и Колумбия, и в Европейския съюз е, каза се тук вече за полските миньори. Въобще, е, каква е реалността в Централна и Източна Европа, в Гърция, в Португалия? И тук не става въпрос само за големите играчи, да кажем, в далекосъобщенията или в добивната промишленост. Е, ако ми позволите да споделя само една идея с вас, извинявам се, че пресрочих времевия регламент. Занимаваме се с тези въпроси в конкретно време-пространство. И толкова по-внимателно трябва да се вслушаме е, в гласа на е, местното коренното население, в гласа на социално ослабите, на живеещите в мизерия. Ето защо аз бих казал, че думата е, Европейският парламент все още не е казал своята последна дума по този въпрос. Благодаря. Преди да дам думата на други, записали се за изказване, ще помоля Игнасио Салафранка от Комисията за външна политика. Благодаря, господин председателю. Няколко мисли ще спомена и въпрос към комисария. Вярно е споразумението да бъде положено в контекста си и първото поколение на споразумения с Латинска Америка. Там ставихме ударението върху сътрудничеството, след това научно-технологичното сътрудничество, при третото поколение демокрацията и сега четвъртото поколение споразумения бляга на демокрацията и либерализацията на търговията. Аз бях докладчик по отношение на споразумението за асоцииране на Чили. И ви уверявам, че за подобряване на двустранните отношения. Те постигнаха напредък и по двете линии. Това бе казано и от комисаря. Целта на това многостранно споразумение от една страна Перу и Колумбия – да а, имат възможност да се включат и на второ място от тези споразумения попадат в схемата на едностранни концесии от страна и отстъпления, по-скоро от страна на Европейския съюз с разумни срокове. Смятам, че са взети предвид различните дисбаланси, имам предвид либерализацията при търговията с промишлени стоки и а, наличието на предпазни клаузи. Искам тук да ви припомня, че при едно по-не прецизирано споразумение, каквото бе споразумението с Перу, се възползвахме и се позвахме на клаузата за защита на демократичните свободи. Нека обаче не получаваме латиноамериканските общества как да се държат. Те са едни зрели общества, развити общества, които си имат е, избрани народни представители. И работата, която е свършена е много добра, но все пак легитимните представители на народа трябва да имат своя глас. В противен случай ще се дискредитираме по всичко, което сме постигнали след срещата на високо равнище в Мадрид. Минаха вече две години и пропуснахме да се възползваме от възможностите, които предвиждат тези споразумения на двата континента. Благодаря на господин Салафранка. Господин Салафранка представлява НП, това го казвам за представените тук организации, които не са от парламента. Сега имаме социалистическата група. Благодаря, господин председателю. Нека благодаря на господин Гарсон и да му кажа, че ние обичаме вашата страна. Наистина се отнасяме а, с отвращание към насилието, което бушува. Там имаше трима представители на профсъюзите, които са били убити. Господин Маурисио Радондо, а, също така било упражнено насилие над господин Хорарио на 9 януари, докато той е отивал на работа, е бил пребит от представители на въоръжените сили. Имаме множество и други такива случаи на упражнено насилие. Смятате ли, че е, конвенцията на МОД се спазват? И към комисаря, вие казахте, че ще следите а, е, случаи на нелегален шпионаж от страна на властите в Колумбия, защото така бяха породени съмнения относно Колум... Колумбия би могла да се присъедини към това споразумение и как ще отговорите на това, че Върховният комисариат е, по правата на ООН е, тази седмица в понеделник е, съобщи за продължаващи действия по нелегално наблюдение. И противно на това, което вие казахте, господин Гарсон, а, независимо дали това споразумение ще бъде ратифицирано, смятате ли, че ще има едно истинско приятелство между Колумбия и Европейския съюз? Към МОД. Благодаря това, че ни привлякохте вниманието към разминаването между това, каквото казват правителствата за профсъюзите и самите представители на профсъюзите, що се отнася до нарушение на конвенцията на МОД 80, номер 80, извинете, поправя се оратора, 97 и 87. Вие бихте ли приели тезата, че независимо кой предоставя статистиката, то тогава 93 или 98% в случаите извършителят остават ненаказани. И що се отнася до комисаря, желаем ви успех с това, което предлагате, но наясна ли сте с факта, че когато става дума за убийството на профсъюзни деятели и на защитници на правата на човека, то вниманието на обществеността в Европа ще бъде привлечено, обществеността ще реагира положително, едва когато има осъдителни присъди срещу извършителите. И когато а, имаме а, 360 хиляди собственици на земи ще могат да се върнат и да а, ползват своите земи. Смятате ли, че хората в Европа биха държали да има подобряване на положението в това отношение? Нека чуем обединената левица. Имате думата. Благодаря. Бих желал да подчертая казаното от колегата, представляващ зелените. Но според установените норми, комисията би имала възможност да преустанови прилагането на режима временно, като така възниква въпрос относно надежността на системата и какво би трябвало да се случи, ако възникнат такива обстоятелства. Искам да попитам господин Дегухт да внесе яснота нарушаването на правата на човека трябва ли да бъде взето предвид и какво може да бъде направено, за да не се губи доверие в уредбата? Освен това, има хора, които са били лишени, чието права на земята са били нарушени. И се оказва, че единствените, чието права са били възстановени, са тези, които представляват правителството 160 хиляди са онези площи, които не са били възстановени. Как тогава ще бъде възстановена собствеността на тези парцели. Приветстваме усилията на колумбийското правителство и това, че са започнали разследвания на случаи на нарушаване на правата на човека. Това не е нещо лесно, с което се е взел президента Сантос. Бихме искали да знаем какви биха били тълкованията в съда предвид е, становището на Върховния съд. И най-накрая господин Майер, Обединената левица, също член на комисията. Благодаря, господин председател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 но ние имаме известни съмнения по отношение на това споразумение. Те се основават на няколко причини. Вече чухме какво казаха представителите на гражданското общество. Тези споразумения не отчитат дисбаланс, асиметричното развитие. и неравенството. Според Националната банка на Колумбия, инвестициите, присъствието на многонационалните компании, северноамериканските, създават все по-голямо неравенство и по отношение на собствеността върху земята. Когато става дума за економическите интереси и конкретни интереси на колумбийското а, общество, това споразумение в никакъв случай не ги защитава. Създават се все по-големи различия. И на многонационалните корпорации ще направят всичко, което те желаят и така ще подклаждат се по-голямото разединение и бедност в Колумбия. Ако проследим доколко се спазват правата на човека, ще видим, че положението е много тежко. Няма сигурност, профсъюзите, защитниците на правата на жените и на коренното население са изложени на опасности – латиноамериканските държави трябва сами да вземат решението. Така се казва. Трябва да има референдум по отношение на това споразумение и трябва да видим дали се отчита мнението на тези общества. Ако всичко бъде оставено само в ръцете на властите и не се провеждат консултации, тяхното мнение няма да бъде чути и суверена, т.е. народа, няма да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 Предвид всички тези съмнения, смятам, че най-добре е парламентът да не ратифицира това споразумение. Нито пък е, смятам, че 27-те парламенти на държавите членки трябва да направят. Господин Щастни от е, НП. Благодаря, господин председател. Ще бъда изключително кратък. Ще направя само един коментар. Виждам, че отляво много коментари бяха направени и се чувствам задължен и аз да изразя своята гореща подкрепа а, за това споразумение за свободна търговия. Аз съм убеден, но нека първо да поздравя парламентите на Перу и Колумбия за постигнатия напредък през изминалите десетилетия и особено през последните няколко години. Те вървят в правилната посока и съм напълно убеден, че това споразумение всъщност ще подпомогне а, ускореното развитие, повишаване на стандарта на живот, а, економическите, социалните а, стандарти и също така положението на кореното население. Аз бих искал да изразя такава подкрепа и ще застана зад това споразумение именно по изброените причини. Всъщност, понякога опонентите са много по-активни, отколкото вие бяхте, така че нямате основание да се оплаквате. Сега, нека да отговорим на въпросите в реда, в който бяха зададени. Най-напред господин Денховен ще вземе думата, за да отговори на всички бележки и коментари. Нямате много време. Три минутки. Не повече. Благодаря ви, господин председател. Най-напред в отговор на господин Алет, аз в своето представене не съм казал, че смятам, че Колумбия, Перу или 27-те държави членки отговарят изцяло на своите ангажименти към МОД. Но смятам, че Бизнес Юръп смятат, че Перу, Колумбия 27-те държави членки трябва да се приведат в съответствие с задълженията си към МОД защото ние смятаме, че трябва да се уважават международните договори и съответствието с международните договори в областта на труда и трудовите задължения, околната среда или пък търговията. Това е много важно. На второ място, нещо, което подчертах също така, аз смятам, че ако Европейския съюз реши да предприеме действия по това споразумение към Перу или към Колумбия, или пък от страна на Колумбия и Перу към Европейския съюз, по отношение на която и да е глава от споразумението, да речем търговските или пък главите за устойчиво развитие. В този случай ще изискаме правителствата да се консултират с социалните партньори, представители на социалните партньори от тези страни, преди да предприемат действия, за да имат възможност да обяснят дали техните действия са били легитимни или не, а по отношение на трудовите взаимоотношения, на трудовата част от споразумението или за устойчивото развитие. Сега господин Естевес. Благодаря съвсем накратко, господин председател. На първо място бих искал да кажа, че никога не съм се съмнявал в добрите намерения на хората, нито пък съм се съмнявал, че някои власти не са приятелски настроени. Тук е господин Гарсон, вице-президент на Колумбия, той е приятелски настроен. Аз смятам, че сме направили известен прогрес, но този напредък не е достатъчен. Напоследък успяхме да подобрим положението на работниците в Перу – много сме разтревожени от определени аспекти, които не са отразени, а както трябва не са обмислени добре е в споразумението за свободна търговия. Нарастването на БВП не е никаква гаранция за това, че се подобрява положението на обикновените хора. За щастие, през последните три години в Южна Америка има по-голям растеж на БВП, отколкото в Европа. Северна Америка и Канада. Но няма а, ефект, който тези ползи да достигат до обикновените граждани. Тоест, те не могат да се възползват от този растеж бурен в Колумбия и Перу. Така че, според нас, политиките, които се разработват и които се включват в тези а, споразумения, не помагат за повишаването на жизнените стандарти на гражданите. И мисля, че това становище беше изтъкнато и от двете правителства. Все пак виждаме добра воля от тяхна страна, но и виждаме една доста по-различна картина. Много благодаря Игнасио. сега Гуидо. Благодаря. Господин председател, трима оратори зададоха въпроси, които споменаха МОД един от първите оратори направи препратка към типа текст, който може да се включи във връзка с трудовите въпроси, най-вече трудовите договори, трудовите споразумения. И ще повторя това, което казах в встъпителното слово. Можем да видим докладите на надзорните органи на МОД, когато става дума за свободата на синдикатите и профсъюзите и въпросите, които се разглеждат пред апелативния орган. Имаме и комисия на експертите, които разглеждат прилагането на член 86. Тук най-вече се споменават контролните дейности над спазването на правата на човека, както и преследването и покушенията над синдикалисти. Включвани са въпроси, свързани и с колективното договаряне. През ноември и декември 2011 година комисията, експертната комисия, договори предлагането на закон, който да служи като превенция за предотвратяването за отказа за колективно договаряне и дори да има ефективни присъди за онези, които противодействат на колективното договаряне. Виждаме повишаване и на броя на трудовите инспектори, след мисията от февруари 2011 година на МОД получихме информация, че има много инспектори по труда, които са били назначени. Чухме въпрос и за това как може да се отговори на опасенията на гражданското общество и мисля, че тук е важно да се подчертае, че организациите на работниците и работодателите на местно и, национ... и международно ниво, могат да подават жалби в МОД и в други органи. Вице-президента на Перу посочи, че има споразумение 169 и нов закон, който включва задължителното консултиране с автохтонното население. Но също така разглеждаме и някои технически въпроси, за да видим дали всъщност се прилагат трудовите договори, трудовите споразумения. Някой зададе въпроси за безнаказаността. Както казах в самото начало, имаме различни цифри в МОД, що се отнася до а, убийствата и насилието, що се отнася до ефективните присъди през ноември експертите си отбелязаха информацията от правителството, която гласеше, че покушенията срещу синдикалисти са довели до 418 присъди през тази година, докато през предходната година имало само една присъда. МОД какво прави с тази информация? Ние изразяваме дълбоко съжаление за тези покушения срещу синдикалисти, които са продължили с години. Отбелязваме си различни дейности, които да бъдат предприяти. Отбелязваме си сериозността на ситуацията и всички мерки предприяти от правителството за борба с насилието като цяло и най-вече срещу синдикалисти Виждаме и много сериозно нарастване на броя на ефективните присъди и се надяваме, че правителството ще продължава да предприема адекватни мерки, за да може да се прекрати това насилие. Председателят прекъсва оратора. Ораторът няма микрофон. Марисол Еспиноса. Сега госпожа Марисол Еспиноса ще вземе думата за 5 минути. 5 минути. Muchas gracias, señor presidente. He tomado con bastante atención todas las preocupaciones de... Много благодаря, господин председател. Чух всички опасения, които бяха изтъкнати от евродепутатите. Потвърждавам заявленията да водим прозрачно управление, ангажимент, който сме поели пред Европейския парламент – Обещахме и да обсъдим този въпрос в Конгреса, тъй като ние сме демократична държава, в която има върховенство на закона. Чухме обаче тези опасения от различни евродепутати във връзка с проблемите свързани с трудовите условия. Сега по отношение на труда, тук определено трябва да спазваме ангажиментите поети към МОД. Експертната комисия ни даде редица препоръки. Откакто а, сме на власт, сме отделили повече ресурси за тези цели и сме дали повече отговорности на Министерството на труда. А, сега имаме вече Министерство на труда, преди нямаше такова, което а, поело ангажимент да бъде по-активно и се надяваме, че ще се спазват правата на трудещите се. А, това не е само ангажимент от страна на президента на републиката, но е и една молба, която получаваме непрекъснато. А, ние знаем, че МОД се притеснява за това, че не спазваме тези правила, но така или иначе проблемът е в дневния ред на Конгреса. И така, господин председател, тъй като раз по... Тук е министъра и на външните работи, на външната търговия. Може би те могат да поговорят малко повече за финансовите измерения. Тук е министърът на околната среда, който ще поговори а, за въпросите свързани с водите. А, тук възникна въпроса за комуналните услуги. А, и за това, че те не са включени в споразумението. Правителството поело ангажимент да действа като гарант не само за правата на работниците и правата на човека, но също така и като гарант за предоставянето на основни услуги. Сега ще ви дам един пример във връзка с земеделието, сега тук при производството на шоколад имаме представителство на малките производители на какао и за, изпол... за производството на тези шоколадови изделия се използва чисто какао от Перу. това показва колко здраво работят нашите производители, за да разширят своята търговия в международен мащаб. И така ние сме обвързани от шоколада. Така излизам. благодаря ви. Вие даже не оплатих на е времето си. Мога да дам две минути на други членове на перуанската делегация. Имате две минути. Можете да си ги разпределите. Господин Дасилва. Добър ден на всички. Благодаря ви, че ми давате достатъчно време. Libre comercio significa una oportunidad, una oportunidad para la gente. За нас това споразумение представлява възможност за по-бедните слоеве на обществото. Както каза госпожа заместник вице-президента, тези бедни хора понякога се нуждаят от стоки внесени от Европейския съюз. Виждаме как те се превръщат в катализатор на нашата економика. Миналата година видяхме, че принадената стоеност на експорта нарасна с 32%, т.е. перуанци, които преди нямаха възможност да работят, сега влязоха в производството и в веригата на износ. Европа е в позиция да подкрепя това положително развитие. И тук говоря за изключително бедни хора не хора, които се смятат за средна класа в Европа. Говорим за много бедни хора, които в момента имат възможност за достоен труд. Споменаха се финансовите услуги и възможността за това токсични продукти от Европа да навлязат в Перу. Нека да ви успокоя. Тук говорим за токсични дългове и по-скоро. Нека да ви успокоя, че имаме една от най-стабилните финансови системи и мога да ви уверя, че няма банка или сегмент от финансовия сектор, който да е бил засегнат, защото прилагаме много стрикна система на надзор. Наистина в този сектор системата е много стрикна. Също така искам да подчертая и колко важно е това споразумение и неговото одобряване от Конгреса. В Конгреса са представени всички, целият политически спектър и представители на автохтонното население. Министърът на околната среда на Перу сега има думата. Благодаря, господин председател. Само една минутка ще ви отнема, за да успокоя опасенията за екологичните стандарти в Перу. Както беше казано господин Салафранка, тези споразумения трябва да се разглеждат в цялостния си контекст. Перу поставя все по-голямо ударение върху околната среда, за да може да предостави здравословна среда за живот на своите граждани. Това е конституционно право в Перу и поради тази причина в миналите години сме създали Министерство на околната среда, но също така сме създали и надзорен и мониторингов орган, и се надявам, че се придържаме към добри екологични стандарти. Поставили сме максимални допустими нива на замърсяване и така нататък. Наистина се опитваме да гарантираме спазването на добри екологични стандарти в страната. Сега, що се отнася до конфликтите, Навсякъде има конфликти, това е неизбежно във всяко едно общество, но ние внимаваме да не се разгарят. Водите са много важни за нашето общество. Наистина това е индивидуално право и поради тази причина правителството поиска многостранно споразумение, което да включва различни организации на гражданското общество. Целта е да се постигне качествено споразумение, що се отнася до водите. Те са изключително важни за нас и а, ние поставяме специално ударение върху тях. Забравих да кажа, че господин Дасилва, е министър на туризма и търговията. Това беше първият ни оратор. Сега нека да дадем думата на господин Гарсон от Колумбия, вице-президент на Колумбия. Пет минути. Може да си разпределите времето с други членове на колумбийската делегация. Имате думата. Сеньора и señores, <clears throat> yo haría aquí algunas propuestas en torno a cómo... Благодаря, госпожи и господа. Тук се говори вече за гарантиране изпълнението на споразумението. Аз ще спра вниманието ви на въпросите за правата на човека и за опазването на околната среда. Първото, което трябва да кажем е, че Е, трябва да си подадем ръка. Колумбия, Европейския парламент, европейските институции. Така че европейските инвеститори в Колумбия да поемат твърд ангажимент за зачитане на правата на човека, за корпоративна социална отговорност, опазване на околната среда и спазване на трудовото законодателство. Е, така, например, наскоро подписахме споразумение с всички швейцарски е, инвеститори в Колумбия и швейцарската страна, швейцарските делови среди е, приеха особени стандарти на поведение, що се отнася до правата на човек. Втори пример мога да ви дам за Карфур френска фирма, която се допита до един, ползваше се с голямо уважение синдикат, за това как, как да постъпи, как да уреди синдикалните отношения на място. И ние сме готови да работим заедно с Европейския парламент, така както сме работили с Съединените щати, с Канада, страни от Азия. На второ място, във връзка с казаното от Хорасио Гидо и от представителите тук на, на гражданското общество, нека да излезем с предложение пред Международната организация на труда за е текущ мониторинг и наблюдение, следене изпълнението на търговското споразумение в частта му за трудовоправните отношения. На трето място този процес на рестит институция на поземлената собственост в Колумбия ще се окаже изключително трънлив. Става въпрос за иземване на, на земята от въоръжени групировки и връщането и на хората на село. Като тук а, няма да навлизаме в детайлите на хектар по хектар и така нататък. Да, аз само потвърждавам ангажимента на правителството да е, вземе заграбеното от е, тези незаконни групировки и да го върне на законните му собственици е, Европейския съюз би могъл да ни помогне с експертно становище е, ако изпратите такива експерти у нас, ние ще ги посрещнем с широко отворени врати. Ние разчитаме много на успеха на това законодателство за поземлената собственост. На четвърто място за правата на човека тук се каза много. В светлината на актовете и практиката на ОНЕ. Колумбийското правителство, както и други по света, до година ще отчете в е, ООН по този въпрос. Ние е, публично ще представим постигнатото от нас тази област. Всички ще могат да видят както успехите ни, така и неуспехите ни и се надяваме Европейският парламент да следи процес. Не само в Колумбия, разбира се. Надяваме се, че е, така ще подходите към колкото се може повече страни по света. И пак по този въпрос ние свикахме национална конференция за правата на човека, която ще се проведе този месец декември, тази година. Ще участват представители на изпълнителната власт, на прокуратурата, на местното самоуправление, правозащитници, синдикати, сдружения на работодатели ще участват, академичните среди, представителите на етнически общности, а и Върховния комисар за правата на човека на ООН ще присъства. Конференцията ще се проведе с подкрепата на Асоциацията на южноамериканските страни. И всичко, което вършим, все пак имайте предвид, е в условията на непълен мир. Ние постигаме успехи в противодействието на въоръжените групировки, но, но не можем да твърдим, че у нас все още е настъпил пълен мир. Та дори днес загинаха повече от петима полицейски служители, повече от 10 работници са отвлечени от въоръжени групировки и това само, само днес, благодаря ви, господин председател. Благодаря, господин председател. Първо по въпроса на господин Жадо за така наречените токсични финансови продукти. Това са две различни неща, все пак струва ми се. От една страна е, всичко, което сме договорили в финансовата област, а от друга страна трябва да обърнем поглед на регулирането на финансовите продукти в Европа, което е ресор, прочим, на Мишел Барние. А онова, което се гарантира от споразумението за свободна търговия е финансовите продукти с происход от Латинска Америка – да бъдат регулирани е, от е, националните регулиращи органи в Европа, т.е. да се подчиняват на същата уредба, на която се подчиняват е, финансовите продукти от европейски происход. Значи, ако възникнат проблеми, проблемите ще се коренят в европейската уредба, а не в страната по происход на тези финансови продукти. Въпросът на господин Шолц за МСП. Не е лесно да се говори за МСП в външната търговия, но във всеки случай е сигурно, че МСП имат какъвто и да било шанс поначало, само ако нормативната уредба е стабилна. И в това отношение спогодбата за свободна търговия постига именно по-висока стабилност на уредбата. това дава дългосрочна перспектива на малките и средните предприятия. Госпожа Лайза предложи да се предоговори договореното. Алегорично бих могъл да отговоря така. Ако си представим чисто теоретичната хипотеза за предоговаряне на споразумението, докато договорим ново споразумение, економическата конъюнктура ще се е променила за пореден път край на краща едно споразумение е предвидено да действа няколко десетилетия. И аз не знам как точно видим износа на тези страни към Европа. Още повече, че економическата криза не е чак толкова дълбока. Имаме лека рецесия. Колкото до е, потреблението на хранителни продукти, то не е престанало. Отговор на казаното от господин Салафранка. Защо две години? Въпросът е много интересен и се отнася не само за това споразумение – наистина, толкова продължително се договарят всички споразумения за свободна търговия. Има, има доста причини за това. Парламентът вероятно би могъл да помисли как да ги преодолеем. Първо, е, едно споразумение трябва да бъде едно споразумение трябва да бъде огледано от юристите. В крайна краища резултатът от преговорите не е завършен от чисто формална юридическа гледна точка. И, и а, доста време отнема изчистването чисто технически на текст. След това, разбира се, текстът трябва да бъде преведен на 23-те официални езика на Европейския съюз. А едно такова споразумение, спокойно можем да си представим, в обем от 2 до 3 хиляди страници. И преводът само отнема месеци. И вероятно Европейският парламент би могъл да помисли за възможността процеса на ратификация да започне и без всички езикови версии да са е, готови. Още повече, че голяма част от споразумението е строго експертна, е, тъй че никой тук, опасявам се, е, от присъстващите в залата, не биха прочели всичко. Вие, вие ли вие ще го, сте го четете ли а, в отговор на забележка от залата? Вижте, а, голяма част от едно такова споразумение е а, е, е, за изпълнение, да кажем, от митническата администрация. А, дори да се запознаете с тези експертни клаузи, е, едва ли ще промените мнението си, що се отнася до ратификацията на целия текст. Та вероятно е добре е, парламентът, съветът и комисията да помислят за съкръщаването на този процес на езиков превод. Е, и, и просто няма смисъл това. Аз съм го казвал неколкократно вече и в комисията. А сега казаното за шпионите. Къде са шпионите? Е, проверили сме го. Е, нашите разузнавателни служби направиха справка и службата ДАС един от високопоставените представители на тази служба два, двама изгнанници и още 40 на лица са под разследване – Става въпрос за отдела. Някаква разузнавателна служба е това. Господин Досантос закри тази служба. И единственото нещо, което ни казва службата на ОНЕ е, че има сведения за шпионска дейност, но те са непотвърдени. Е, няма потвърждение. Но така или иначе, въпросната служба вече не съществува. Е, главното отговорно лице е в затвора, е, две лица са в изгнание, 40 останали други са под разследване. Е, което е кръсноречиво красноречиво доказателство, че са, се предприе, са предприяти мерки. ДАС е, в превод отдел или департамент за административна сигурност. Bird belongs to our rapporteur for this file, Mari David from the European People's Party. Нашия докладчик от НП. Благодаря, господин председател, благодаря на всички участници за много оживената, полезна дискусия. Е, ние Така ще можем по-добре да вземем решение. А и е, двата конгреса, съответно на Перу и Колумбия, възнамеряват да проведат подобни изслушвания по този въпрос. Сигурен съм, че представители на Европейския парламент ще бъдат полканени, така че нашите колеги да се уверят е, в положението на място, да, да получат информация от първа ръка. През последните три месеца посетих е, двете страни, знам какво е положението на място. Нещо, е, което не бе разисквано днес е, е фактът, е, че според някои наши колеги тук е достоен за съжаление фактът, че не всичките четири страни от Андите са обединени в едно споразумение. Но Еквадор и Боливия гласуваха за Сирия по повод на резолюцията срещу Сирия. все пак трябва да си даваме сметка за политическата реалност. И, господин комисар, имайте предвид този политически аспект, когато през месец декември ще, ще трябва да се коментират отношенията с Еквадор. Главно внимание тук обърнахме на, на е, правата на човека, на социалните и трудовите права и аз е, ще ви изпратя по електронната почта последния доклад е, на организацията Human Rights Watch, една правозащитна организация, която се ползва с голямо доверие. Запознайте се с частта за убийствата, за насилието срещу синдикалисти в Колумбия и Перу, ако не разполагате с последните Следната редакция на този доклад ще ви го предоставя. Колумбия и Перу при това са подписали всички конвенции на МОД. И толкова по-добре. А що се отнася до Синдикалната конфедерация, Аз е, е, ежедневно получавам купища писма по електронната почта от подобни организации. А, поетите тук ангажименти от двамата вице-президенти, какво да кажем за тях? Те са представители на, на правителства, които е, заемат противоположни части от политическия спектър. Алаванка para ajudar a implementar todas as novas legislações. И при това е, ние следва да разчитаме на тяхната дума, че те ще се постараят е, да е, спазят постигнатите договорености. Друг е въпрос за наблюдението на демократичния процес, на устойчивото развитие. Разбира се, това е работа на гражданското общество – E essas mesmas falhas. Deixei para o fim, propositadamente, eh, uma. И e разбира се, ние ще разчитаме на организациите на гражданското общество, това число на представените тук, е, да алармират е, за нарушенията. И накрая на вниманието на комисарите Гохт отново. Е, когато говорим за взаимната изгода, не можем да подминем въпроса за заетостта. Е, оценките сочат, че БВП на двете страни ще нарасне с 0,70 и 1,3% е, пункта съответно годишно в резултат от е, подписването на споразумението. Повторете, ако обичате, господин комисар, отново къде е, е, е направена тази оценка, за да се запознаят колегите. Та в крайна краща решението е политическо и аз съм сигурен, че Европейският парламент ще се окаже на висотата на своята отговорност. Председателят, питам се колко ли парламента по света биха могли да организират такава открита, откровена дискусия с участието на представители от трети страни. Мисля, че в това отношение Европейският парламент е уникален и заслужава да се гордее със себе си. Аз във всеки случай се гордея, че съм член на Европейския парламент. two minutes. Two minutes plus. For logistical reasons. По технически причини ще направим двуминутно прекъсване. Моля, това не е почивка, просто займете местата си и се подгответе за следващата точка от дневния ред.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 less to 2%. percent. Crucial and important for GSP. Let's resume. Нека възобновим пренията. Преминаваме към точка 13. процедура за съгласие по споразумение за търговия, всъщност протокол към споразумението за асоцииране между ЕСА и Израел, което представлява оценка на съответствието и одобряване на промишлените продукти. Настоящата комисия миналата година взе решение да направи сверка на съответствието на това споразумение с действията на ЕСЕ във външен план по отношение на Израел. И решихме да предприемем следното. Кога да помолим комисията АФЕТ т.е. Комисията по външни отношения, да излезе със становище по този въпрос и да се обърнем към Комисията с покана да вземат думата в тази ко... наша комисия и да докладват по въпроса. А въпросът е, това споразумение, което е актуализация на търговските отношения между ЕСЕ и Израел, дали то отговаря на заложеното във външната политика на ЕСЕ към Израел. Това ще го направим преди да преминем към гласуване. Афет все още не са съставили становище, но скоро то ще бъде факт. И комисарът Дегухт ще вземе думата от името на комисията по същата тема. Тъй като аз се явявам докладчик, неофициално, по темата, аз ще ви запозная подробно с темата и ще отговарям на въпросите. Това е политика свързана с сближаването. Каква са, какви са нагласите на комисията? И смята ли комисията, че актуализирането на търговските отношения с Израел не влиза в противоречие с позицията на Европейския съюз по отношение на Израел и по-конкретно селищата, мирната политика, и другите препятствия, пред които се изправя процеса на омиротворяване и участието на палестинските власти. Ето на този въпрос очакваме отговор, затова веднага давам думата на комисаря Дегухт, след което ще имаме размяна на мнение, аз също ще се намеся, освен комисаря Дегухт. Благодаря. Господин председателю, Европейския съюз и Израел са важни партньори. Имаме богати, разнообразни отношения по, от полза и за двете страни. Това става чрез Евросредоморското споразумение и по-нататъчното прилагане на плана за действие, който бе прият през 2008 за добросъседство. Нужно е да се върнем 10 години назад е, към министерската среща в Толеда. Тогава бе разработен един план за действие за търговия и инвестиции. Една година по-късно бе разработен нов план след срещата на министрите в Палермо. Там подробно беше разработен план за сближаване на законодателството, въвеждане на единни стандарти, технически разпоредби и процедури за оценка на съответствието. Израел е една от държавите в региона, която привежда в съответствие законодателството и съответно процедурите сроковете за издаване на разрешителни и сертифициране. Така, например, ние в момента разглеждаме възможността за ускоряване на такива споразумения с Тунис, с оглед да започнем преговори в скоро време. По линия на политиката за добросъседство, плана за действие е, предвиждаше е, ускоряване на процеса на двустранни договаряне, привеждане в съответствие и приемане на промишлени стоки и съкратено АГА. Пет години по-късно, от 2010 година през май месец, съвета подписа тези споразумения. Искам тук още веднъж да потвърдя амбицията ни да разширим обхвата на тези споразумения и, и да обхванем още а, страни така, например, Йордания, Марокко, Тунис, там се предвиждат подобни а, разпоредби, така че това споразумение не се явява преференциално само по отношение на Израел. Отчитат се текущо състояние на, в политическо отношение, търговско отношение провеждат се разговори, всъщност те започнаха през 2008 година, а тогава плана прият през 2005 почти беше стигнал края на своето действие. И това няма отношение към разговорите, които се водят за актуализация. Така че това споразумение предхожда подавност тези разговори. През 2009 година бе предложено а, този а, план а, да бъде актуализиран. Този подход се прилага строго и ние продължаваме да действаме в рамките на този план от 2005 година и в същото време този протокол към Евросъюзонорското споразумение. Какво представлява този план АКА? Не е нужно тук да повтарям, но това е търговско споразумение за преодоляване на пречките пред търговията с промишлени а, стоки – израелски фармацевтични изделия следва да бъдат произвеждани съобразно европейските стандарти и да са в съответствие с израелските нормативи. Това, всички продукти, които отговарят на изискванията, могат да влизат на пазара без допълнителни изисквания за изпитвания. Економическите оператори от двете страни получават достъп до съответните пазари и спестяват разходи като това се явява едно предимство за стопанските субекти. Споразумението всъщност представлява техническо споразумение, което е свързано с технически пречки, които не са тарифни. Добрите производствени практики в фармацевтиката се внедряват в Израел се работи по линия на приемане на такова законодателство в сектора, който е обхванат от това споразумение. Цялата тази информация може да откриете в приложението към документите. Споразумението е всъщност един протокол към споразумението за асоцииране и е съобразено с него. То не включва онези територии, които бяха приобщени към Израел след войната от 1967 година. Споразумението не променя по никакъв начин това тълкование. И нека се възползвам тук да ви запозная с диалога и елементи от него, които заслужават вашето внимание – а, има няколко досиета в законодателен план и очаквам, че комисията ще може да ви представи на вас и на съвета информация за обществените поръчки към края на март и също така достъпа до пазарите също така инструментариум за уреждане на спорове в СТО, когато е необходимо да бъдат защитени интересите на ЕСЕ и съответно интересите на нашите партньори. Пред вас и съвета тази информация ще бъде представена. Тя е свързана с уреждането на спорове така, щото да има по-голямо доверие от страна на инвеститорите. Също така работим по възможностите за усъвременяване на целия инструментариум, провеждане на независими проучвания и всички законодателни предложения трябва да влязат в сила в началото на 2013 година. Очаквам възможността да обсъдим различните досиета и също така техническото споразумение с Израел. Имам няколко заявени въпроси и коментари. Започвам да засичам времето. Всички имате по две минути. Започваме с госпожа Луси Андрекени, която е докладчик в Сянка по тази тема, представлява НП. Е Благодаря, господин председател. На първо място приветствам постигнатия напредък при обсъждането на изпълнителния протокол. Нека още веднъж да ви кажа, че това е едно споразумение, което засяга взаимно приемливи стандарти, е, които ще улеснят достъпа на промишлените стоки. Ако ние отлагаме, ние всъщност вредим на всички фармацевтични производители и ги принуждаваме да правят допълнителни разходи. Това е в ущърп на нашите граждани в Европейския съюз, които се нуждаят от лекарства. Б. Е, казано от Вероник Декайзер, която също е съдокладчик, че трябва да бъде изготвен междинен доклад затова аз искам да попитам комисарят Дегух дали в такъв случай оценката на съответствието ще трябва да бъде направена отново и да започне нов кръг от преговори. Ако не, тогава как тази резолюция ще отрази последните събития. И на последно място искам да подчертая още веднъж разногласията по отношение на сближаването на законодателството и също така подобряване на условията за размяна на медицински продукти. Както и в миналото, бих искала да подканя колегите да напродължават обсъжданията по този въпрос и да преминем към гласуване в парламента възможно най-скоро. Благодаря. Мога ли да ви помоля да се съсредоточите върху причината да сме тук, да изслушам комисаря за докладваме по тези въпроси, да не се а, разсейваме. Следващия оратор, групата АЛДЕ. Благодаря, господин председателю и господин комисарю. Ще бъда много кратка, по-малко от две минути ще ми трябват. Нашата група би желала някакъв график да бъде разработен за АКА, за този протокол. И за протокола моля тук да се отбележи. Това не го разглеждаме на фона на правата на човека. Те са важен въпрос, но си имат друг контекст. Така че нашата група предлага да се внесе един график и да вървим напред. Благодаря. Казва председателя. Давам думата на НП. Скъпи колеги, Очевидно и гражданите Европейския съюз и производителите ще излекат ползи от това споразумение. Те всъщност вече изличат такава полза. Това е знак за добрата воля. Едностранно се прилага споразумението, поема своите задължения едностранно. Кои биха били ползите за Европейския съюз? На първо място пациентите ще спечелят поради по-низките разходи и достъпа до по-широк кръг от медицински продукти упростяване на процедурите. На второ място фармацевтичните предприятия ще могат да изнасят, тъй като ще се разсъкрати времето за а, из, износ на медицински препарати и липсата на протекционистични мерки и ще бъде спестено време на а, органите по контрола. Погрешно се отнасяме към това споразумение като актуализация на търговските споразумения между Израел и ЕСЕ. Всъщност Израел обхванат от политиката за добросъседство, така както бе дадено началото на процеса от Барселона. И в заключение няма нужда да политизираме това споразумение или да го обвързваме с друга тема. Нужно е да отчетем положителния економически ефект от него и затова аз предлагам да спрем с бавенето и да му дадем зелена улица. Благодаря. Благодаря, Сара Лафорд. Тя не е член на тази комисия, но добре дошли тук. Благодаря ви, господин председател, че ми давате думата по този въпрос. Аз а, също съм много щастлива, че осъществяваме напредък, защото според мен преди две години а, беше определен първият докладчик по тази тема. И мисля, че <laughs> може би това показва една нездрава практика по забавяне на работата. На първо място, ние трябва да засвидетелстваме напредък, така че целият парламент а, да може да, да направи своя демократичен избор по одобрението или отхвърлянето на това споразумение. Няма да крия своята позиция. Смятам, че то трябва да бъде одобрено, но според мен би било недемократично да нямаме гласуване в пленарна зала след две години обсъждане. Мисля, че вече е крайно време да се вземе решение. И второ, както и споменаха и други оратори, практическите предимства от това да имаме такова споразумение за европейските потребители, за европейските износители към Израел – е на лице. Така че какво има да не се харесва в едно споразумение, което ще намали бюрокрацията, административната тежест в вноса и износа на фармацевтични средства. Особено в един труден процес на криза, това ще доведе до намаляване на цената на здравеопазването. На трето място, както спомена господин комисарят, това е, поставя основата за други е, подобни споразумения Йордания, Марокко, Тунис, които също чакат своя ред. Така че, ако забавяме това, този протокол, какъв сигнал изпращаме на тези държави за общите стандарти, за един яршин? Всъщност, е, ние одобрихме споразумението с Палестина по земеделските въпроси миналата година, земеделски въпроси и рибно стопанство. Така че, както изтъкна нашата колега, ние сме загрижени за правата на човека, но и търговията трябва да се разглежда от една по-техническа гледна точка. Значи ще разгледаме правата на човека по политически начин, като провеждаме един по-близък политически диалог с нашите партньори. Благодаря. We are supposed to be here to address the question of policy coherence and not the rationale. Сега тук трябва да видим политическото съответствие, а не обосновката или предимствата на това споразумение. Не забравяйте това, защото политически аспект ще бъде обсъден, когато му дойде времето. А тук вие се изказвате политически, а не търговски, така да го кажем. Следващия оратор, благодаря ви, господин председател. За мен, ако това е въпросът на тази дискусия, за мен е много трудно да повярвам, че АКА и други споразумения нямат политически последствия. Ясно е, че ще има много принадена стоеност от търговска гледна точка, но политически ще има въздействие. И тук имаме много ясно послание от политическа гледна точка. Ще изпратим много ясно послание в региона, не само за Израел, но и съседните на Израел държави, защото те искат да видят последователност в нашата политика и търговска, и външна. Та, моите въпроси към комисаря и към всички нас са следните. В сравнение с периода преди една година, преди две години, дали ситуацията на място се е променила както трябва в положителна насока? Е, дали сме станали свидетели на напредък по отношение на мирния процес или на това да се решат определени проблеми. Не е необходимо тук да повтаряме всички молби, всички искания, които сме отправили към Израел, както и към други страни в региона. Ако това е темата, която трябва да обсъждаме, първо мисля, че трябва да изчакаме становището на АФЕТ мисля, че то се изготвя в момента, но не мисля, че е гласувано. То не е гласувано, така че трябва да се придържаме към работата на АФЕД по този въпрос. И на второ място, според мен, би било наивно да мислим, че това е просто търговско споразумение без политически измерения. Вероник Декайзер не е член на тази комисия, но член на комисията АФЕТ, така че тя би могла да ни осведоми за процедурите в АФЕТ. Вероник, имате думата. Благодаря ви, господин председател. Да, всъщност ние проведохме един първи обмен на мнения по това становище. Изготвили сме и документ и искане за правно становище, което е изпратено но не сме провели все още дискусия по въпроса. Сега по тези проблеми, които бяха повдигнати вече, трябва да кажа на първо място, че съм малко изненадана да видя, че в комисията Инта Депутатите казват, че това е техническо споразумение, технически документ. всички, които се радваме на тази процедура, на постиженията на правото на Европейския съюз, мисля, че биха се зарадвали на едно упростяване на процедурите. Сега Лисабонския договор или текстовете, които гласуваме тук в парламента, не могат да ни от... накарат <laughs> да избегнем специализирания технически аспект на всички въпроси. С тази нова политика за добросъседство, повече за повече, това означава, че ще налагаме и санкции, но в същото време тези, които разполагат с повече, ще трябва да дават и повече. Това включва и областта на правата на човека. Написано е черно на бяло. Гласували сме резолюции по въпроса, разполагаме и с Лисабонския договор и хората ми казват, ах, ми вие просто бълнувате. И ето така, господин комисар, трябва да кажем, що за последователност е това. Може ли от една страна да развиваме е, търговията, от друга страна да, е, е, да говорим за правата на човека, е, да развиваме политика в тази област? Е, съветът за асоцииране, например, ЕС и Израел от е, февруари 2011. Какво стана там? Европейският съюз отправи укори към Израел, зададе въпроси, отправи конкретни искания по отношение на селищата, по отношение блокирането на ивицата Газа, положението на арабите в Израел. Обаче, какво става? От тогава насам нещата се влушават. В рамките на този диалог нищо не постигаме. Е, ако така не можем да постигнем нищо, как да го постигнем? И ето за това аз отказвам да разделя двете области една от друга. Извинявайте, господин председател, с това приключих. Господин Жадо. Благодаря, господин председател. Аз съм много удовлетворен от това, че колегите от НП атакуват фармацевтичните фирми. Във всичките бъдещи резолюции и директиви, които ще гласуваме, наистина ще трябва да се захванем с въпроса за цените на медикаментите, за наличието на медикаменти в Европа. Аз ще бъда рамо до рамо с тях. Сега, наистина тук от техническа гледна точка не става въпрос за повишаване, е, е, издигане на отношенията на по-високо ниво. Но в край на краищата можем да говорим за политически настъпателни действия. Чул съм госпожа Аштън конкретно да говори за това, че се нарушават международното право, става въпрос за, за фактически колонизация – и по-нататък, ако щете, размразяването на Дака ще бъде е, е, един политически е, сигнал е, е в съответствие с това, което ни казва нашия комисар и върховния представител госпожа Аштан. Thank you, Chair. Uh, my job is easier after the last three speakers, but I was a bit worried. Е, благодаря, господин председател. Моята задача е по-лесна, защото предишните три оратори казаха почти всичко. Аз не смятам, че този протокол е технически. Той има и политически, и економически ползи, до които ще доведе, защото говорим толкова много за фармацевтичните продукти през последните години. И докато Израел продължава своето колективно наказание на тивицата Газа, докато продължава да прогазва правата на палестинските деца, докато продължава да краде земята на палестинските жители и фермери. Как можем да говорим за ценности, за последователност на ценностите и за подписването на АКА? Всъщност, въобще това няма смисъл. Не знам какво смятат хората в Израел, защото те са извън своята нормална обосновка, но тук наистина не можем да изключим тази проблематика. За нас това е неприемливо споразумение с оглед на гореизброените аргументи. Благодаря. Um, господин Тейлър, сега, благодаря ви, господин председател. Не мога да не се съглася с това, което току-що каза Дейвид Мартин. Хелмут, Дейвид и аз отидохме в Газа през юли и говорихме с бежанците, с агенцията по бежанците на ООН, които ни казаха, че това е една обсъдена страна. 45% незаето, е с 25% от земята под военен режим. Ние отидохме в една болница и се срещнахме с министъра на здравеопазването там. Той ни каза, че 500 пациенти са починали през последните 5 години заради липсата на онкомедикаменти медикаменти. Той ни каза, че се отлагат операции заради липсата на медицински консумативи, като гумени ръкавици. Просто защото те са задържани в блокадата от страна на Израел който ни обясни, че а, чисто нова техника, е, оборудване за лъчетерапия, никога не е достигнала до Палестина, защото а, Израел не е допуска това. Виждаме сгради, които не са достроени заради липсата на строителни материали, зарязани строежи. Но в същото време тази война срещу палестинците, можем да кажем, че се води ежедневно и ние по никакъв начин с цел целия свят, който гледа към нас и чака ние в крайна сметка да предприемем някакви смислени решения по търговската си политика, ние не можем така просто да отхвърлим нещата на страна и да кажем, ама не, това е хубаво за търговията, хубаво е, че лекарствата ще починяят в Европа и за Израел. Дали е хубаво, че палестинците са под обсада? Дори Катрин Аштън каза, че израелските селища са незаконни и мисля, че трябва да последваме последователна политика. Трябва да спрем на този момент, какъвто и да било напредък по нашата работа с Израел. Ние е важно да поддържаме една политика, която доведе до стабилен мир в региона. Благодаря. Следващия оратор, благодаря господин председател, съвсем накратко, според мен. Споразумението, което разглеждаме днес, нито е техническо, нито е политическо актуализиране на нашите взаимоотношения с Израел. Комисарът Дегухт беше пределно ясен. Той каза, че тук виждаме една актуализация на взаимоотношенията, не подобряване. Имаме процес, който се отнася до Евросъединено-морското партньорство. Имаме сключени споразумения за асоцииране най-различни участници, които са независими, не зависят от политическите решения. И тук включваме различни протоколи, които са сходни на този протокол, който допълва споразумението за асоцииране. И тук говорим наистина за тази политика повече за повече. More for more. И трябва да направим избор сами за себе си. Да внимаваме за въздействието, което можем да упражним в Близкия изток за да подобрим ситуацията и да видим дали трябва да дадем своето съгласие за разглеждания документ. Uh, Благодаря ви, господин председател. Господин комисар, аз изразих много ясно моите опасения за това, че тук са включени много политически аспекти, за които говорихме току-що. Разбирам напълно много от политическите аспекти, които са включени тук, но не знам дали това е правилният форум, на който те да се разглеждат. Защото ние се опитваме да създадем повече работни места, да популяризираме търговията тук в тази комисия. И знам, че до някъде тези въпроси спъват вашата работа, защото тук включваме различни други аспекти, права на човек, емисии, екологични съображения, всички те а, са а, много важни. Аз съм един от критичните приятели на Израел. Разбирам всички аргументи за селищата, а, за газа и така нататък. Смятам, че това са валидни аргументи, но не смятам, че Инта е правилният форум за разглеждане на всички тези опасения. Моето разбиране на АКА е, че ще има по-ефтини лекарства, защото Израел е толкова голям производител на фармацевтични средства. Това ще означава по-ефтини лекарства и повече блага за по-бедните граждани на Европейския Европейския съюз, което е добро развитие. Също така разбирам, че парламента в Израел вече приема законодателство, И ние трябва да предприемем съответните действия, за да достигнем техните решения. И ние всъщност, аз споменах именно това, да не окупираме изцяло търговските взаимоотношения. Благодаря, Павел Залевски. Много благодаря, господин председател. Аз съм на мнение, че тук говорим за едно техническо споразумение. Като вземем предвид ситуацията в Близкия изток и в Израел, виждаме, че има много ясно изразено политическо измерение, което е ясно за всички. Но също така смятам, че идеята за АКА трябва да се счита за начин да се упражни натиск върху израелското правителство, така че то да промени своето отношение към окупираните територии. Ние играем много важна роля в този процес и трябва да предложим един основен план – един основополагащ план. Сега не знам дали ние сме в позиция да предлагаме такъв план и дали има политическата воля за това, но вярвам, че по този начин ще успеем да решим редица проблеми. Така че, добре, че се връщаме към този документ. Това споразумение трябва да бъде ратифицирано от Европейския съюз. което означава също така обаче, че трябва да наложим един положителен натиск върху израелското правителство. Но за тази цел трябва да използваме различни цели. Ако блокираме това споразумение, ще подкрепим един вид опонентите на Израел, но няма да решим проблема. Благодаря. Благодаря. И последния оратор Хелмут Шолц. Благодаря ви, господин председател. Мисля, че тук говорим за един принципен въпрос. Да бъдем последователни в своя подход. Разбира се, ще трябва да изчакаме и решението на АФЕТ, Споделям, разбира се, мнението на много от изказалите се този следобят. Но това, което искам да добавя. Ние посетихме ивицата Газа. За нас беше пределно ясно, че когато говорим за техническите аспекти и за фармацевтичните средства, не трябва да забравяме и жизнения стандарт в ивицата Газа в Палестина, за това, че не бива да пренебрегваме а, именно този аспект. Затова трябва да сме много категорични в Инта, да не забравяме политическия аспект, а не просто да казваме това не е наша отговорност, защото е политически аспект. Възникват редица сериозни въпроси, като всички горе изтъкнати за Близкия изток и те винаги са с политическа окраска. Господин комисар, дали искате да отговорите на въпросите и бележките, които бяха направени от депутатите? Благодаря ви, господин председател. мисля, че отговорът, който получих, който дадох от, от, от техническа гледна точка остава извън всякакво съмнение. Защото през 2009 година получихме предложение от държавите членки и именно този план за действие остава отправната точка за всички наши дейности от тук насетне в връзка с тези споразумения с Израел. И аз стриктно прилагам този подход който е заложен в плана за действие от 2005 година и включително се прилага този подход и към АКА. Това е извън всякакво съмнение. Но ясно е, че не говорим само за технически проблеми. Става дума и за политически решения. Това политическо решение оставям на мъдростта на парламента. Благодаря. Всъщност аз трябва да приключа тази дискусия като докладчик. Аз оставам не до там убеден, че има пълна последователност в външната политика на Европейския съюз прямо Израел и това търговско споразумение. Това търговско споразумение отваря пазара за 500 милиона потребители към един много конкурентен, на много конкурентна израелска промишленост. Тук става дума за доста значително така повишаване на ползите, които извлича Израел от своите търговски взаимоотношения с Европейския съюз. И също така изпращаме едно послание на Израел и на съседните на Израел държави, на Палестина. Да, ни отчитаме економическата обсада а, на, на газа, отчитаме а, ситуацията, ние не можем да пренебрегнем и ситуацията в Иерусалим, нито пък отношението към правата на човека в Израел, свободата на движение и правото на хората да живеят в своята собствена страна. И моят проблем е именно този, дали трябва или не трябва да проявяваме последователност в тези две политики, търговската и външната политика на Европейския съюз. Затова помолих комисията да изкаже своето мнение. Разбира се, ще изчакаме и становището на АФЕТ, като в крайна сметка ще вземем и своето собствено решение. Аз като докладчик ще приема решението на комисията но пък имам право и на свое, свое собствено мнение. По този начин приключваме дебата по темата. Може ли да ни кажете кога възнамерявате, по, по процедурен въпрос моля, кога възнамерявате да стигне до пленарната зала, така че независимо на политически или технически причини парламента да може да се произнесе, не стана ясно какво отговори председателя. Извинявам се, ако съм неосведомена. Кога възнамерявате да се гласува? В пленарната зала микрофона на председателя. Юни месец, ако правилно чухме, е насрочено гласуване в пленарната зала. Let's move to item 14, акта. 14 точка акта споразумение между ЕС и държавите членки и редица други е, страни е, за борба с фалшифицирането. Първа размяна на мнение с присъствието на комисаря и нашия докладчик, а както знаете, утре ще проведем семинар, посветен на все същото. Предлагам да оставим така да се каже, съдържателно спорните въпроси за утре, а днес да се ограничим с процедурните аспекти. Не е задължително, разбира се, аз само ви предлагам. Вие ще прецените. Извинявайте. Микрофон. Извинявайте, господин председател, извинявайте, че ви прекъсвам. Разполагаме само с 10 минути за дискусията и информират ме, че преводачите ще бъдат на разположение и 10 минути след и 30, така че имаме 20 минути. Но ами, дори да е 20 минути, господин председател, аз смятам, че темата е толкова комплицирана, че просто не мисля, че всички бихме могли да се изкажем за 20 минути да получим отговорни отговори от комисаря. Така че предлагам или да продължим днешното си заседание не с 10, а с повече минути, или да отложим за утрешното заседание на комисията ни. 20 минути не е достатъчно за толкова сложен въпрос. Да чуем координаторите. Даниел Каспар и други господин председател. Закъсняхме, но би трябвало да се възползваме от времето. Ако не можем да продължим, можем да прекъснем. определено трябва да дадем на докладчика и на комисаря думата, тъй като те са тук. I'll give the floor to Commissioner Gush to make the presentation of uh, this uh, topic. Е, ще дам думата на комисаря да, го, да ни въведе. Благодаря, господин председател. Аз е, ще се изкажа сега, но обещавам да присъствам и утре. Да, когато и да заседавате, аз ще направя необходимото да, да се освободя от други ангажименти. Ако четете какво пише във вестниците или в интернет по въпроса, може да останете с впечатлението, че споразумението за борба с фалшификатите слага край на демокрацията, въвежда цензура в интернет и ограничава достъпа до животоспасяващи медикаменти в развиващите се страни. Така, например, минал... миналия ден през е, нощта в Тбилиси аз е, получих 179 електронни съобщения по посветени на този въпрос, така че аз също следя развитието на, на дебата и внимателно се вслушвам в гласа на гражданите, които излязоха по улиците, за да заявят е, своята загриженост. Много, много хора в много европейски страни. Някои от вас може да твърдят, че един милион души не могат да сгрешат този случай обаче наша отговорност на политици е да изясним недоразуменията и да не вървим подир тълпата. Трябва е, да установим общо фактите и е, смислено да разговаряме с онези, които хранят сериозни страхове кошмарната картина, която се рисува от някой, според мен не се основава на фактите. И посланието ми към Европа днес е просто. Акта не е посегателство срещу свободата, а защита на препитанието. Не става въпрос за 1984 2012 сме, акта не е, е, възкресява големия брат, Big Brother, акта е, е споразумение насочено за решаване на економическите проблеми днес и за напред. А днес економическите проблеми ясно е, че имаме. Акта е част от решението на тези проблеми, тъй като бъдещето на Европа зависи от способността ни да преосмислим ролята си в една нова глобална економика. Творчеството и иновациите са нашето най-ценно богатство – Правата на интелектуална собственост е, е начинът да впрегнем творчеството и иновациите в интерес на растежа и заетостта. И тези права са празен звук, ако не бъдат защитавани. Нека ви дам един пример. Сигурен съм, че много, ако не и повечето от вас, имат някакъв така наречен смартфон, интелигентен фон, телефон в джоба си или на масата. Един телефон Nokia, който мога да си купя в Брюксел, знаете, например, е невероятно е произведен в Китай, но това далеч не е всичко. Дори по-малко от половината от фактите, се свежда до това. Повече от 50% от стоеността на продукта се създава в Европа от конструктори и инженери. Способността на Nokia да оползотвори економическата полза от това пряко зависи от способността на Nokia да отстоява своите права на интелектуална собственост. И ако всичко това стане предмет на елементарна имитация, ще бъдат загубени работни места. Ние сме изградили една всеобхватна система за защита на интелектуалната собственост в Европа. Очертали сме правата, които са защитими и начините по които могат да бъдат защитени. Също така опазваме свободата на словото и защитата на личните данни, е, както и правата на доставчиците на услуги в интернет. Европейският съд е, е върховният пазител на тези гаранции и в практиката си той потвърдява някой от тях този месец в е, едно жалонно свое решение за наблюдението на трафика в интернет. Европейският съюз обаче се стреми ползата от всичко това да надхвърли границите на Европейския съюз. Акта е малка, но значима стъпка към изкореняване на фалшифицирането и пиратството в световен мащаб. Според най-занижени оценки става въпрос за 200 милиарда евро годишно и тези оценки изключват всякакво копиране в самите страни по производство, в това число Китай. Акта е договор, споразумение за правоприлагане, т.е. факта не се говори за онова, което е законно и което не е. Акта е споразумение от процесуален характер акта се занимава с гражданско-правни, наказателно-правни въпроси, с въпросите за контрола по границите и международното сътрудничество между 38 държави. Уважаеми госпожи и господа депутати, нашата нова препоръка, едно от най-големите постижения на Европейския съюз хода на преговорите, се свежда до това акта да е, следва в значителна степен европейските образци. Е, споразумението заимства в значителна степен директивата за налагане на правата на интелектуална собственост от 2004 година, директивата от 2003 година за митническия режим, директивата от 2001 година за информационното общество и директивата за електронната търговия от 2000 година. Тези директиви представят материалното право на Европейския съюз за това, кое може и кое не може да бъде правено за защита на интелектуалната собственост в Европа. На практика това означава, че Европа няма да се наложи да прави каквито и да било промени в действащото си законодателство, за да се съобрази с акта. Това значи, че няма да настъпят каквито и да било промени в сега установеното равновесие на правата и гаранциите за европейските граждани. Разбира се, всичко това ще се ползва с по-висока степен на защита по света. Акта разпростира защитата по-широко в една по-широка сфера, която се надяваме ще растете първа с присъединяването на нови страни. Накратко това е предназначението на акта и според мен това е достатъчно основание споразумението да бъде ратифицирано. Обаче, имайки предвид разгорялия си обществен дебат по въпроса, аз си давам сметка, че трябва да кажа и нещо за това, което акта не би постигнало. Е, независимо от това, което може би сте чули или чели. Акта не цензурира интернет няма да се наложи следене на електронните съобщения на хората, публикациите в интернет, файловете, които споделят помежду си. Акта не въвежда задължение за инспекция на отделни е, е, компютри е, от страна на митническата администрация. Акта не налага каквито и да било ограничение върху търговията с генерични лекарства. Нека не забравяме, че е, това е област регламентирана от СТО. аз съм убеден, че е, чрез е, внимателен демократичен дебат, вие ще достигнете до същите изводи, до които достигнах аз, тъй като те се основават на нещо, което изрично е записано в текста на споразумението. Има много неоснователни опасения и аз съм сигурен, че днес ще ги обсъдим, а по-подробно и утре. Нека ви дам само един пример, който според мен е показателен за недоразумението, което възниква. Много мастило се изписа и физическо, и виртуално по въпроса за оповестяване или разкриване поверителността на личните данни в интернет. Непрекъснато се твърди, че ще се стигне до наблюдение на физически лица от страна на частноправни субекти на търговски дружества. Ако внимателно прочетете текста на споразумението, обаче нещата изглеждат съвсем иначе. Според акта, подписалите споразумението страни могат да дадат на органите по охрана на интелектуалната собственост право да изискат от е, доставчик на услуги в интернет да разкрие лична информация, ако съществува подозрение, че въпрос абонаментен договор се използва за нарушения. И ако и това може да стане, повтарям, ако подписалата държава реши да приеме такова, е, да, да приеме такова законодателство. Да приемем, че става въпрос за неправомерно разпространение на епизод от телевизионен сериал. Такъв случай се намесва и съда, и съдът само може да реши да е, е, разпореди доставчика на интернет да разкри информацията. Но за да бъдат предприяти каквито и да било действия е, срещу така установеното лице, правоносителят или ще трябва да заведе гражданско правно дело, или да подаде тъжба до правоохранителните органи за образуване на наказателно производство. Никакви действия няма да бъдат предприяти срещу такова лице без надлежен процес съгласно действащото законодателство трябва да разберем и нещо друго. Тази клауза на акта дори не е обвързваща за подписалите е, договора страни. Международните договори имат предимство е, пред националното законодателство, но когато един е, международно правен акт съдържа факултативна клауза, от това не следва в никакъв случай, че подписалите договора страни трябва, са длъжни да предприемат някакви действия. Тоест, акта по никакъв начин не ограничава свободата ни да провеждаме своя политика. Договорът просто сочи, че някои от подписалите го държави смятат това за най-добра практика. Вече наша работа ще бъде чрез демократичния процес, чрез съдебната система и то, ако пожелаем да предприемем необходимите стъпки. А ние ги предприехме преди още 12 е, години с директивата за електронната търговия, нейният член 15, втора алинея е, е, съдържа такива норми и те са транспонирани от държавите членки по един балансиран и пропорционален начин. Защо? Защото съгласно европейското законодателство, както казах, правата на физическите лица и на доставчиците на интернет са защитени едва този месец, както казах, Европейският съд отново прогласи една от тези гаранции в е, едно жалонно свое решение. Съдът просто заявява, че доставчиците на интернет, в това число и Фейсбук и Google, не могат да бъдат задължени да следят информацията, която се разпространява по техните мрежи от физически лица, за да е, се следи за нарушение на права. Е, Осланяйки се на Европейския съд, ние не можем да сгрешим, сигурен съм. Бих искал обаче да кажа и нещо, което е в основата на опасенията, свързани с това споразумение, което не винаги се заявява публично. Според мен е спокойно можем да кажем, че всеки от тук присъстващите в залата знае поне някого го, който без да плати е свалил от интернет музика или телевизионен сериал. Аз не мога по съвест да приема такива действия. Знам, че има хора, които са на друго мнение. За мен обаче няма морална разлика между това да присвоиш нещо, което не е твое в материалния свят и да присвоиш нещо, което не е твое в виртуалния свят. Става въпрос все за пари, които принадлежат на едни от най-талантливите членове на нашето общество. Вероятно някои от вас се опасяват, че хората, които познавате, могат да бъдат глобени, да бъдат лишени от свобода в резултат от действието на акта. Днешното законодателство обаче е повече от изрично дори една ябълка човек да открадне, това е престъпление, което може да бъде заявено пред полицията. Да споделиш нещо обаче с някого, да ползваш нещо, което той е откраднал, макар и строго погледнато да е незаконно, не е престъпно деяние. Ето защо днес, например, хората, които поддържат и се обогатяват от такова незаконно разпространение на защитени с авторски права произведения а, а, са а, в лъча на а, блюстителите на закона, но не и, и милионите техни потребители. И нека бъдем наясно, акта няма да криминализира нищо, което вече не е криминализирано. Хиляди младежи няма да бъдат завлечени в съда поради действието на акт. И при да приключа, господин председател, позволете ми да се спра въпроса на твърдението, че акта е недемократично споразумение. Акта не делегира каквито и да било правомощия на ЕС или на държавите членки на някакъв сенчес международен комитет, който не подлежи на отчетност. Първо на първо членовете на комитета са представители на, на подписалите акта страни, в това число всички държави членки. И всичко, което реши този комитет, подлежи на пълна ратификация съгласно договорното право на Европейския съюз, от което следва, че вие и парламентите на държавите членки ще участват напълно във вземането на съответните демократични решения. Договарянето на споразумението също е демократичен процес. Парламентът бе държан в течение на процеса през цялото време и още повече, откакто струва ми се, аз поех своя пост от а, първия ден а, на поста си. Аз приканих договарящите страни да подадат информация. Те така и направих. Ние проведохме подробни и полезни разговори по темата и вие, уважаеми госпожи и господа депутати, имахте достъп до всички документи, които ви дават възможност да контролирате поведението на комисията в хода на преговорите. И аз мятам, вашите пожелания бяха отчетени. Нека ви дам три примера. Първо, комисията упорито е, е, се е, бори и постигна публикуването на целия договорен текст през април 2010 година. Второ, вслушахме се във вашата загриженост за основните права и свободи и е, защитата на личния живот и споразумението не въвежда каквито и да било промени в действащото днес европейско законодателство. Напротив, в споразумението е, са предвидени редица гаранции, които се свежда от това, че подобни решения ще останат пророгатива на Европейския съюз. И на трето място въпросът за генеричните лекарства е напълно защитен и уреден. Патентите, които защитават медицинските изобретения, са изключени от правоохранителната, от санкционната част на акта. В гражданско-правната част са включени, разбира се, както и в европейското законодателство, но тази част не е задължителна. И нещо повече, споразумението изрично поминава декларацията от Доха за общественото здраве, е, която защитава търговията с генерични лекарства. Мисля, всички можем да бъдем удовлетворени от постигнатия е, резултат. Ние, комисията и държавите членки, и вие, демократично избраният парламент, който ни контролира. Госпожи и господа депутати, аз приветствам огромния обществен отзвук на акта. Толкова по-добре е, че толкова много хора се включиха в един обществен дебат. Понякога обаче бях разочарован от липсата на фактологическа точност в някои от правените твърдения. И толкова по-разочароващо е това, че тези твърдения засягат самите основи на нашата либерална демокрация, ролята на демократично избраните институции. Толкова по-разочароващо е, че някои предпочетоха да защитят свободата в интернет, като пуснаха в електронното пространство текстове, които хулят демократично избрани институции. С най-голямо приоритетно значение трябва да отдаваме на опазването на нашите демократични свободи от такива поседателства. А, посегателства. Аз съм юрист по образование, либерал по убеждение и дългокодишен привърженик на правата и свободите. Като а, член на Европейския парламент съм участвал в разработването на доклада Спинели и а, в изработването на първия каталог на основните права и свободи в Европейския съюз, които в крайна краща вдъхновиха Лисабонската харта за основните права и свободи. Да се договори едно споразумение, което би посегнал на тези права, за мен би било недопустимо. Не би било нещо мое. Така че аз държа на текста, който комисията а, е, предложи, който вие трябва да подпишете. И все пак, аз препоръчах на своите колеги от колегиума на комисията а, е, да сезираме Европейския съд с акт, е, което е извънредна мярка и все пак аз държа на нея и очаквам Европейският съд да хвърли е, необходимата светлина. Неговото е, решение е, би трябвало да обезпечи една разумна и откровена дискусия, която определено ни е необходима, за да тръгнем напред по този въпрос. На някой от вас може би се струва, че економическата полза от акта не заслужава чак такава суетня. Ние обаче се нуждаем от защита на интелектуалната собственост. Това е неразделна част от стратегията ни за растеж и заетост в Европа. Живеем в конкурентен свят. Ако не защитаваме економическото си бъдеще, ние самите, кой друг би го направил? Господин председател, уважаеми госпожи и господа депутати, призовавам ви да погледнете благосклонно на споразумението и с интерес очаквам подробната дискусия по него с вас. Благодаря. Благодаря ви, господин комисар. Имаме проблем. Преводачите си отиват. И или ще трябва да спрем до тук и да продължим утре или, или по-късно, или ще трябва да продължим без превод. Не, не стои добре някакси да работим на един единствен работен език. Моля обаче докладчикът да ни каже как според него би трябвало да процедирам. Не, не бих искал да коментирам за някакви си две минути. Е, необходимо ми е достатъчно време да представя позицията на парламента. Бих предпочел това да стане утре, но доколкото знам, комисаря Дегухт утре има интервю в 9 часа с BBC. Е, не знам. Може би по-късно, след гласуването. Утре. От вас зависи, господин председател. Аз бих могъл да се освободя от други ангажименти от 9.30 до 12.30 сутринта. И, и съм готов, ако пожелаете да го направя, ще отложа някои ангажименти. Добре, значи след електронното гласуване в 10 часа утре ще продължим този разговор. Благодаря ви. It's good, no? <laughs>